So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Уважаеми колеги, заповядайте. Добре дошли на заседанието на нашата парламентарна комисия. Да поздравим Каро Шлитър. Той е, има дете. Е, миналата седмица се роди е, Каро Шлитър младши една цяла седмица. Естествено, не стига на един е, е, млад баща да се погрижи за сина си, но е, ето, че той отново е сред нас вече. Сега да погледнем дневния ред. Ако има някакви предложения за промени, трябва да ги съобщите, но очевидно няма. Малко по-късно ще направя съобщенията на председателя. Преминаваме към трета точка. Одобрение на протокол от заседанието от 23 февруари 2010 година. Ако до края на заседанието не заявите, че имате някакви възражения или корекции, е, ще считаме, че е прият. А сега точка четвърта. Нека да поздравим най-сърдечно Кони Хедегор, който отговаря в е, комисията, като член на комисията за околната среда. След изслушването е, госпожо е, Хедегор изминаха няколко месеца. Междувременно вече имаше различни заседания и конференции е, на ООН, в Бон, следващата конференция по екологичните въпроси, по климатичните промени предстои през лятото. Така че това, което особено много ни интересува е какви са възможностите за опазване на климата, за намаляване на парниковите газове, които оказват най-вредно въздействие върху климата. Много ви благодаря за поканата. Много е Хубаво, че ще мога да се изкажа пред вас, но още по-хубаво е, че ще мога и да ви чуя. Затова не възнамерявам да говоря много дълго. Първо бих искала да представя основните елементи на работната програма на комисията за 2010 година Както вие знаете, концепцията за работната програма е стратегията за периода до 2020 година, която е подкрепена от Европейския парламент и също така миналия месец Европейския съвет подкрепи много от аспектите на тази стратегия. Разбира се, флагманската инициатива за Европа, която ефективно използва ресурсите, много важно за нас. За нас е важно е Европа да бъде по-екологосъобразна, да използва по-ефективно ресурсите през следващите 10 години. И аз мятам, че това е важно постижение. И много нови инициативи могат да бъдат подети в рамките на тази флагманска инициатива. Много е важно да не бъде толкова обвързано използването на ресурси с економическия растеж. Важно е да се засили енергийната сигурност на Европа и да се създадат работни места. По време на изслушването много от вас казаха, че ние трябва да имаме три цели, които да са обединени в една. Да противодействаме на промяната в климата, но също временно да решим проблема с енергийната сигурност и да осигурим нашата конкурентоспособност и растеж. Т.е. това трябва да бъде една обща цел за всички нас. Смятам, че ние можем да постигнем тази цел заедно при положение, че имаме политическата воля. И това е една цел, която задължително трябва да постигнем, ако искаме да запазим конкурентното предимство на Европа. Нека да бъдем откровени. Има сериозен стремеж в всички страни, които са развити економически, да се инвестира в екологосообразен растеж. В Китай, в САЩ и в Европейския съюз можем да видим, че в Китай има най- голяма програма за екологосъобразен растеж 230 милиарда щатски долара, 80 милиарда долара ще инвестират САЩ в чиста енергия, а Европейския съюз – милиарда долара е този показател. Това е само една част от сумите, които ще се изразходват в САЩ и в Китай. Затова ние трябва да изградим нашата политика, така че да бъдем регион в света, който най-много допринася за опазването на климата. В момента аз и моите служби подготвяме документ, в който се анализира по какъв начин ще постигна 20% намаляване в е, Емисията на, зеле, на парникови газове. Виждам, че тук вече имам сериозна подкрепа в вашата зала. В тези нови условия трябва да попитаме как Европа може най-добре да насърчава устойчив растеж, да създава работни места и да намали своята зависимост от внасени енергоисточници. Това, че ние анализираме нещата, не означава, че в момента, в който ще формулираме съобщението на комисията, ние ще вземем решение. Но ние трябва да знаем дали искаме да бъдем по-амбициозни, дали искаме да постигнем 20%, какви ще са разходите, последиците за различните сектори, да и нататък, и нататък. Това е целта на това съобщение на комисията, което смятаме да публикуваме преди заседанието на министрите на околната среда на 11 юни и последващото заседание на Европейския съвет. Знам, че вие всички ще разберете, че естествено на този етап аз не мога да ви предоставя съвсем конкретни данни. Предварителните резултати от нашия анализ показват обаче, че 30 процента е нещо, което економически и технически е постижимо. Ще ви дам обща представа за това каква информация ще намерите в това съобщение. Преди две години ние взехме решение за енергийния и климатичния пакет. Тогава беше изчислено, че стоиността на намаляването на 20% ще бъде 17 милиарда евро, извинете, 70 милиарда евро до 2020 година. Сега ни установихме, че ще бъде по-низко струващо и по-лесно да постигнем тази цел от 20%. Всъщност, смята се, че може би една трета ще бъде сумата. Приблизително с една трета ще бъде по-ниска стоеността, отколкото бяха нашите изчисления преди две години. И ако отчетем различните спестявания, например от вноса на горива, дори намаляването на стоиността на осигуряването на тези 20% намалени емисии ще бъде постигнато. Смятам, че това е важна, много важна информация. Ние не можем да кажем веднага, сега, 30% са постижими, но в момента ние виждаме, че след кризата ние можем да инвестираме средства, които преди две години биха ни осигурили 20% намаляване на емисията, а сега те могат да ни осигурят 30% намаляване на емисиите. И това ще бъде много ясно посочено в съобщението. Бих искал да подчерта още няколко неща. През следващите месеци ние ще предлагаме законодателство за реализиране на пакета за енергетиката и климата. Това ще бъде и регламент за търговия с квоти на емисии и безплатно разпределение на квоти в сектори, в които се очаква, че може да има изнасяне на производства с голям процент емисии. Втората голяма инициатива ще бъде да се очертае прехода на Европейския съюз към нисковъглеродна економика. Това се вписва в стратегията след Копенхаген и ние ще анализираме основните етапи, които ще трябва да осигурим по пътя ни към периода 2020-2030 година и стратегически 2050. Ние не искаме да отлагаме нещата, така че изведнъж в навечерието на 2050 година да трябва да полагаме прекомерни усилия. Подготвяме и съобщение следващата година. И основната цел ще бъде да се рационализират действията по смягчаване на последиците от промяната в климата. И това ще включва също така адаптиране към промените в климата в различни сектори, свързаните с тях сектори, като земеделие, водни ресурси, научно-изследователска дейност. Това ще отговаря на стратегията Европейски съюз 2020 година. Ще са необходими действия в сферата на енергетиката, транспорта и данъчното облагане. Декарбонизацията на транспорта е отрешаващо значение, ако искаме да постигнем дългосрочните ни цели – при намаляването на парникови газове. Ако продължим да действаме без промяна, изследването поръчено от комисията посочва до 2050 година емисиите от транспорта най-вероятно ще нараснат с около 30%. Това е ако нищо не се предприема. Така че в съответствие с флагманската инициатива Европа ефективно разходваща ресурсите – централната тема на Бялата книга на Европейската комисия, комисия по транспортна политика, която ще бъде представена до края на тази година, ще бъде транспортът да бъде екологосъобразен и ефективен. Съобщението за включването на съображенията, свързани с промяната в климата във всички политики и законодателство, ще включи в по-общ план въпросите на промяната в климата. Обаче транспортът ще бъде един от ключовите сектори за нас и по-конкретни инициативи ще бъдат предложени за този сектор. Аз предложих на моето изслушване да определим ключовите моменти на един по-късен етап, възоснова на анализа на белите петна в политиката и законодателството. Що се отнася до следващите финансови перспективи, ще положа всички усилия бюджетните процеси да отчитат изцяло мерките по адаптиране към промените в климата и смягчаването на последиците от промяната в климата. Съвсем накратко искам да говоря за предлагания регламент за намаляването на на емисиите на емисиите въглероден диоксид. Това предлага предлагано законодателство вид на регламент ще се отнесе до автомобилния процент и целта ще бъде до 2020 година държави членки да могат да постигнат необходимите намаления в секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии. Знам, че бяха поставени въпроси за осъществимостта на графика и нивото на целевите показатели за намаляване на емисиите до 2020-2050 година. Yes, that... Миналата седмица обсъждахме това с вас и в Страсбург. Както аз вече казах, целите ни са амбициозни, но ние също искаме те да бъдат реалистични най-вече за производителите. Нямаше да ги предложим, ако не бяхме убедени в тяхната съществимост. Ние не взимаме тези показатели и тези идеи от тавана. Те са основани върху достоверни данни. Ние смятаме, че Европа трябва да бъде лидираща в сферата на ефективността на използване на гориво въз основа на най-новите технологии. Надявам се, че европейските производители ще поемат тази лидираща роля. Ние разбираме, че по-добрата ефективност ще спести на собственика на всеки нов микробус или подобно лекотоварно моторно превозно средство около 2000 евро годишно. Целта за емисиите за период 2014-2016 година отчита необходимостта на сектора да се подготви за пълно съответствие. Между времено целта за 2020 година дава възможност на производителите да планират най-малкото за 10 години напред. Анализът показва, че това е постижимо и економически ефективно. И през 2013 година този анализ ще бъде актуализиран и съответно ще има вероятни корекции в целите и целевите показатели. Аз искам да призова Европейския парламент като цяло да запази своите амбициозни стремежи. Когато говорим за моторно превозни средства, бих искала да ви съобщя, че утре Европейската комисия ще приеме съобщение по Европейската стратегия за екологосъобразни и ефективни моторно превозни средства. Това е инициатива на комисар но Аз също участвам в нея. И много се радвам, че тежкотоварните моторно превозни средства вече са включени в тази стратегия. За мен това е нещо важно и за това смятам, че е много важно, че потреблението на гориво и емисиите въглероден диоксид от тежкотоварни автомобили вече са включени. И накрая бих искал да кажа няколко думи за международните преговори. Ако ми зададете въпроси, ние можем да говорим по-подробно. Председателят Барус в началото на март ме помоли да водя тези преговори. Аз посетих САЩ, Малдивите, Индия. Скоро време ще посетя Китай, също така Бангладеш и други страни. Аз участвах също така. Миналата седмица, понеделник, участвах в много мащабна видеоконференция. И искам да кажа, че нашите виждания като цяло не се приемат в света. Това не означава, че не трябва да сме амбициозни в Канкун. Има много неща, по които ще трябва да бъдат заети решения в Канкун. Но сигурно ще имаме едно голямо предизвикателство, а именно как да превърнем всичко това, по което сме постигнали съгласие, в една задължително за изпълнение рамка. Вие знаете, че Европейския съюз не е проблем тук. Ние поехме ангажименти по Киото и ги изпълнихме, но сигналите от другите столици показват, че ние сме единствени в нашата позиция но аз смятам, че е важно да съгласим по съдържанието и може би тогава ще бъде по-лесно да съгласим вече по правната уредба, оформяща това съдържание. В неделя, в понеделник, за първ път министрите на околната среда ще се срещнат в един по-широк контекст и аз призовавам всички да се съсредоточат по-скоро върху съдържанието, а не толкова върху процесите и процедурите, защото точно това е, което е необходимо за международните преговори на този етап. Благодаря ви. Е, благодаря, госпожо комисар, госпожо Хедегар. Благодаря ви за информацията за по-нататъчния ход на всичко това, което вършим по повод на е, опазването на климата. Да, по отношение на 20% е, чухме вече е, категорична подкрепа от страна на колегите в залата. Ще видим дали и по отношение на всичко останало ще получите подкрепа от тях. Що се отнася до финансирането на опазването на климата не чухме нещо по-конкретно. Бяха обявени сумите, няколко милиарда евро, но времето напредва, а очевидно все още не сме наясно с реакцията и в останалите страни, които бихме желали да се включат в общите действия. Миналата седмица в Страсбург се посветихме на темата чисти автомобили и чисти транспортни средства. Докладчикът не е тук в залата, инак той би могъл да ви информира по-подробно за нашите виждания. Но междувременно вече доста колеги заявиха желание за участие. Рихард Себърт е първият. Благодаря, господин председател, благодаря, е, госпожа комисарин. Вие вече споменахте основните е, насоки в действията е, ни. Как е, според вас е, ще се работи по дневния ред за опазване на климата. Очевидно и е, ресори на други комисари са засегнати, да, и селско стопанство и транспорт. Е, Между на миналата седмица видяхме, че е, хиляди полети на ден е, отпадат е, заради вулканичния облак. Е, Също времено всичко се прехвърли на сухопътния транспорт, не само на железопътния транспорт, така че всичко това се отразява върху климата, естествено. И един втори въпрос. Очевидно ние ще трябва да продължим да работим и по темата конвенционални енергийни източници, наред с альтернативните, с възобновяемите енергийни източници. Така че по отношение на водната енергия, какви са възможностите за економисване на енергия? И същевременно става дума за нали, вид енергия, която очевидно не се отразява така зле на околната среда, както да кажем тецовете, които работят на основа въглища и така нататък. Ние междувременно сме наясно колко Уязвима е, е финансовата система в еврозоната, така че е, и примерът на Гърция ни показва, че финансовите източници трябва да бъдат добре гарантирани. Предполагам, че вече сте водили с е, вашите колеги разговори по отношение на бюджета. Бихте ли ни информирали по-точно? Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо комисар, за това, че отново сте пред нашата комисия. Два въпроса. Първият е свързан с цифрите, които дадохте за инвестициите. Зелена енергетика. А вие какво казахте? 200 200 милиарда ли в Китай, 80 милиарда в Штатите, предвидени за инвестиции и 25 милиарда в, щати, в Европейския съюз? Откъде ги черпите тези цифри? Сега, Китай като население е много голяма страна, обаче има много голяма разлика между Съединените щати и Европейския съюз. Вие как правите анализа на тези цифри? Бихте ли могли да направите по-нататъчна разбивка и да прецените в какво инвестират Китай, е, Съединените щати и Европейският съюз е, и в какво не инвеститор, иначе тази пропаст ще се задълбочи. И второ, вие споменахте определенето на критерии. Е, това ще бъде основно съображение за нашите дружества, за нашите предприемачи, по тъй наречения процес на бенчмаркинг, как вървят нещата, докъде са стигнали консултациите ви, кога можем да очакваме нещо от комисията по въпроса. Крис Дейвис. Благодаря, госпожо комисар. Може би не сте видели е, това, но автомобилостроенето в Великобритания е, съобщава, че е, емисиите от британските коли миналата година са спаднали с 6%. Това е далеч повече, отколкото в Европейския съюз. Значи, те а, много лобират, а, докато приемем а, съответния акт, обаче като приемем акта, изведнъж се оказва, че надминават показателите. Вие споменахте за регламента за мини за, за рекотоварните автомобили, но като че ли повече се набляга върху цената на автомобилите, а не върху цената на тяхната експлоатация, разходите за тяхната експлоатация. Що се отнася до целта 30% намаляването на емисиите на въглероден двуокис? Вие бяхте предпазлива, макар да казвате, че от економическа гледна точка тази цел е, изглежда постижима само, че от март 2007 година настроенията в съвета се промениха в доста отрицателна посока. Бихте ли могли да коментирате настроението в съвета? Дали е, можем да бъдем все така амбициозни по отношение намаленията на емисиите на въглероден двуокис? И накрая системата за търговия с емисии. Там успехът е половинчат. Наистина спадат емисиите на въглероден двуокис от големите инсталации но не се стимулират нисковъглеродните технологии е, по този начин, по който се надявахме. Поне това не става. Комисията мисли ли за други нормативни актове и механизми, е, с които да е, стимулира развитието на тези технологии? Или пък смятате, че не трябва да правим нищо, освен да се осланяме на пазарните механизми? един пример, ако ми позволите. Директивата за промишлените емисии. От една страна имаме общо изискване държавите членки, ако желаят да приемат по-детайлно законодателство от нормите на общността. Но в директивата на Европейския съюз съществува един член 9, според който на национално ниво държавите членки не могат да въвеждат стандарти за емисиите на въглероден двуокис. Какво бихте направили, за да е ясно, че държавите членки могат да въвеждат такива национални стандарти, ако това се окаже подходящ инструмент за намаляване на емисиите на тяхна територия? Още едно изказване, преди да дам думата за отговор. Благодаря. Господин председателю, благодаря и на комисаря за това, че дойде да разговаря с нас. Въпросът ми също е свързан с това намаляване с 30% на емисиите на въглероден диоксид. Вие пояснихте, че комисията работи, но това, което знаем, е, че целите за намаляване на емисиите могат да се тълкуват по различен начин, в зависимост от броя и дълбочината на празнотите в законодателството. Можете ли да ни е, дадете гаранции, че намалението с 30%, за което говорите, е равнозначно на реални 30%? Тоест, е, да няма възможности за трикове, да няма празноти. Да се е, борави така с манипулирани цифри и така нататък. Какво имате предвид точно, като казвате намаление с 30%? И още един въпрос, свързан с това намаление с 30%. Както добре знаете, парламентът е заявил, че Европейският съюз трябва да превърне в задължителна цел енергийна ефективност от 20%. Как обвързвате и виждате връзката между тези 20% енергийна ефективност и намалението на въглеродните емисии с 30%. 7,2 е, милиарда евро е, са парите, които са е, необходими за намаляване емисиите на въглероден двуокис. Зная, че тези пари не са изцяло отпускани от комисията. 2 милиарда трябва да се отпуснат тази година. Но какво прави комисията, за да осигури доверието към надежността на своята политика? Госпожо комисар, благодаря. Давам ви думата за отговор. Започвам с последния въпрос за бързото финансиране. Съгласна съм, че задължително, за да има доверие сред развиващите се страни към нас, ангажиментите поети в Копенхаген да бъдат изпълнени. И то не в далечно бъдеще. За това говорим за бързо финансиране или финансиране за бързо начало на процесите, както го наричам. Е, казахме е, това на е, срещата, международната среща този понеделник. През юни месец да потвърдим статуса, да потвърдим ангажимента си за отпускане на средствата. През март съветът на министрите прие много категорични заключения. Ние ще отпуснем нашите 3,4 милиарда евро. Готови сме, можем да го направим. Но нека искрено си призная, че там има един нарешен въпрос. Каква част от тази сума е, ще бъде нови пари и каква част ще бъдат допълнителни пари. Не бива да грешим. Е, според някои економисти въпросът е чисто теоретичен, но за развиващите се страни въпросът е, е много деликатен от политическа гледна точка. Господин Зилбер попита колко лесно е да се получат пари, да се извадят е, обществени средства от обществените бюджети е, в настоящия момент. Трудно е. Тук трябва да ни е и ясно. Тенденцията, поне в моите очи, е такава. Колкото повече са новите и допълнителните пари, толкова е по-голям политическият ефект. И обратното е вярно. Ако в крайна сметка развиващите се страни кажат за 3 години 30 милиарда бяха отпуснати, но това бяха рециклирани пари, те ще се обезверят политически. Затова наистина държавите членки трябва много внимателно да преценят колко пари могат да отпуснат. Мисля, че това, което ще отпусне комисията, наистина са нови средства, които ще залегнат в бюджета. Те вече са в бюджета за 2010 година и ще бъдат в бюджета за 2011 година. Това е политическа сделка. Но когато говорим за развиващите се страни, наистина е много важно Европа да изпълни ангажиментите си, но това е важно и за преговорите, за психологическата атмосфера. Там, за да могат и развиващите се страни като група също да изпълнят своите си ангажименти. За това настоявам колегите да работят в посока на такова изпълнение. Ричард Зилбер говори за включването на екологичните съображения във всички останали политики. Мога да отговоря сравнително кратко. Мога да кажа и големи, и малки неща. Комисията смята, че не само комисарят, който отговаря за климата или за околната среда, е, ще е, бъдат длъжни да работят е, за постигане на целите за 2020 година. Комисията като колегиум трябва да ги постигне. Миналия път, когато комисията комисарите се е, е, обособиха в група. Е, те направиха група по екологичните въпроси. Аз я председателствам и е, нашата задача е тези екологични съображения наистина да залегнат навсякъде във всичките ни инициативи. Не, че ще изработим някакъв конкретен нормативен акт в този смисъл, но просто ще гарантираме тези екологични съображения да присъстват навсякъде. Е, Линда Макейвън запита за цифрите, как ги разбиваме на по-детайлни елементи. Може би това може да се направи, но а, нека да направим обща съпоставка. Е, китайската цифра е по-глобална, американците повече се ориентират към а, енергетиката. А, е, исках да кажа нещо по-общо. Ако можем да покажем, че според нас е, нашите конкуренти не е, се движат и не предприемат е, никакви стъпки, не постигат напредък, ще постъпим погрешно, защото те се движат. Е, ние всъщност е, трябва внимателно да следим техните движения. Що се отнася до срока за определенето на критериите, спрямо които ще се оценяваме, имам предвид е, нещо да бъде направено до края на тази година. Докъде сме стигнали в консултациите, казвате? Ами, на много широк фронт водим консултациите. Искам да кажа, че хората се консултират с нас. Това е много важно за нашия предприемачески свят. Много усилия се полагат в тази посока. Едно, ясно искам да кажа следното за определенето на критериите. Някои от нас много опорито се бориха да имаме 100% търгов принцип, а сега имаме това задаване на стандарти, бенчмаркинг. Това беше политически компромис. Е, тези критерии да се определят отрасъл по отрасъл не е детска игра. Е, ще бъде много сложно, ще има много спорове, но това е скок и трябва да го направим, защото е, това са решили нашите държавни ръководители. Крис Дейвис попита за автомобилостроенето. Да, Съгласен, съгласна съм. А, има такава тенденция. А, предприятията винаги се оплакват, че това, което предлагаме е много сложно, не може да се направи. А в крайна сметка се оказва, че нито е било толкова сложно, нито е било толкова скъпо. А, това е важно за вас, защото предприятията лобират пред вас. А, много примери имаме, в които се е оказало, че е лесно да се спазят нашите изисквания, когато знаете какво искате да постигнете, дружествата намират пътя си към тази цел. Сега. Вие сте а, прав, че сега не е март 2007 година, може би хората нямат желание да плащат толкова много пари, но не е март 2007 година и в смисъла, че е, в сравнение с преди 3 години нашите конкуренти е, и съперници се движат по много по-различен начин. Вие питахте дали мислим за други е, инструменти в сравнение с системата за търговия с емисии. Винаги сме готови да мислим за други механизми, но е, мисля това се подразбираше във вашия въпрос. Дали има някаква цялостна система, за която е, да мислим? за сега не се очертава, но не означава, че не може да съществува. Да кажем нещо с данъчното облагане и енергетиката, може да се стигне до предложение в такъв смисъл, в такава посока и там да съществува механизъм, който да допълни системата за търговия с емисии. Някой спомена на последно място стандартите е, за енергийна ефективност. Е, това е, беше споменато и по време на изслушването. За предприятията ние задаваме начало на тази инициатива да определим такива стандарти. Мисля, че там все още има какво да се опитаме да постигнем на общо европейско ниво. Последен въпрос от госпожа Хаси за празнотите. Опитваме се тези празноти да ги е, подредим и в предстоящото известие. Има някои неща, които трябва да бъдат коригирани. Вие казахте, имаме 20%, 30% цели. Е, да, Европейският е, съюз трябва да е, намерим е, подходящите е, цели, които да зададем за промяната предназначението на земите и горското управление, управлението на горското стопанство. Това са въпроси, по които работим. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Vous venez nous donner déjà euh, bon. Госпожа Гростет, благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Доста информация ни дадохте. Смятаме, че от всичките решения вие трябва да се борите в две посоки. Както на ниво Европейски съюз, така и в международните преговори. На 14 април по време на изслушването засегнахме този въпрос. Как след Копенхаген ще съществува и как съществува Европа? Според вас как могат да се насочат процесите в следващия етап до Канкун? Е, Штатите, Китай е, вземат е, решения, които ги устройват. Докъде сме стигнали в изпълнението на мерките за въглеродна ефективност? Индия там министра на околната среда заявява своята воля и волята на страната, но това само заявление ли са, само декларации ли са? Смятате ли, че има действителна воля? След това вътре в Европейския съюз вие трябва да се борите, за да убедите, вече малко засегнахме тази е, тема, за да убедите, че инвестициите трябва да бъдат приоритетни, особено инвестициите в научно-изследователската сфера. Трябва промишлената политика да бъде обвързана е, с политиката по отношение на климата. Вие как смятате, че ще протекат процесите там? Смятате ли, че нашият парламент трябва да бъде още по-взискателен, за да ви подкрепи във вашите усилия? Това бих искала да зная. И освен това, когато ни казвате, че поради кризата е по-лесно да се предвиди намаление на въглеродните емисии с 30%, какво е, мислите всъщност? Да, всички искаме да излезем по-бързо от кризата, но тогава, когато излезем, може би по-трудно ще бъде да се премине към едно намаление на въглеродните емисии е, с 30%, отколкото с 20%. Бихте ли ни казали какво мислите по всички тези въпроси, за да сме с по-ясни представи? Благодаря ви, госпожо комисар, за вашето изказване. Имам два въпроса, които са свързани с анализа, който направихте за осъществимостта да се намалят емисиите с 30%, а не с 20%. Този вид анализи често не са най-надежни. Първо, както вие загаднахте, много често разходите се преувеличават но дори и това да не е така, нещо, което почти винаги се случва, че се оценяват ползите. Как да измерите ползите? Много е лесно да се измерят разходите за действие или дори понякога цената на бездействието, но е много трудно да се измерят ползите. Как може да изчислите ползите? Как може да прецените какви ще са последиците от това, че отрасълът е принуден да въвежда иновации. Много често виждаме, че дружествата правят неща, само защото те са принудени да го правят силата на законодателството. Ние просто знаем, че трябва да притискаме дружествата. Мисля, че е добре наистина да разполагаме с един анализ, който да покаже, че е осъществимо да постигнем 30% намаление. Но мисля си, че тук също е много важно този анализ да покаже, че това ще ни позволи да бъдем много конкурентоспособни в бъдеще, защото по този начин отрасла ще бъде принуден да въвежда иновации. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с въпроса на Крис Дейвис за системата за търговия с емисии. Вие отговорихте достатъчно подробно, но Крис попита за альтернативните мерки и дали те са били обмислени. Дали обмисляте минимална цена? Това беше нещо, което се обсъждаше преди Копенхаген, но не се стигна до окончателно решение. Защо сега да не се посочи това като един от основните аргументи на Европейския съюз минимална цена на въглерода? Благодаря. Hey, е. Благодаря ви. Петър Лиза има думата сега. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ще се спра на два въпроса, като ще ви помоля да прецизирате отговора на въпроса, зададен ви от е, другия координатор, Петър Сибърт. Става дума най-вече за е, модерните, възобновяемите енергии. Обикновено се казва, че се налага да допълваме конвенционалните енергийни източници, тъй като те не са достатъчни. Също времено в досието на Етингър се твърди, че водната енергия не се използва достатъчно, а съществуват много повече ресурси. И още нещо. По отношение на Копенхаген, знаем, че Ангажиментът бе голям, но постигнатото остана под очакванията, затова сега ще ви помоля да ни кажете как върви подготовката ни за предстоящата среща. Също време от САЩ идват тревожни новини, не само по отношение на въздухоплаването. Да, казва се, че ние сме обхванали въздухоплаването, но Същевременно би трябвало да се постараем да намерим и на двустранна основа с американците на добро споразумение. Както и Дани Аргенсен каза, системата не би трябвало да бъде прекалено сложна. И има предимства, които се поддават на изчисления и е, те се базират на сериозни анализи, така че е, би трябвало в анализа да се включват не само разходите, но и ползите, да кажем, създаване на работни места, социални ефекти и така нататък. Благодаря, казва председателят. Да, е, за съжаление, по отношение на екологичните закони в е, САЩ няма добри новини. Напоследък е, отложено е приемането на така, поправките. Аня Вайсберг. Аз бих желала да засегна същата тема, когато слушаме госпожа комисаря. Е, трябва да кажем, че тя звучи доста ентусиазирано. Естествено, че основата, на която сме стъпили са 20-20-20, но въпросът е дали не можем да си поставим и едни по-амбициозни цели и да ги постигнем. Картината е, създава основание за тревога. Помня, че Обама в първата си реч пред Конгреса каза, бих искал да стигнем там, където Европа вече е. Той започна с реформата в здравеопазването и сега не ни остава нищо друго, освен да се надяваме, че по същия убедителен начин ще се справи с проблемите пред е, екологичното законодателство в САЩ. Да, вие е, си спомняте, че е, когато обсъждаме целта 20 или повече процента, би трябвало естествено да си даваме сметка за това какво правят всички останали, САЩ и останалите големи играчи. Нека на това място да благодаря за конструктивните разговори миналата седмица. Стана дума за това, че ние обсъждахме въпроси, свързани с транспортните средства и най-вече автомобилите. Да, ясни са ми изискванията по отношение на личните автомобили. Въпросът е дали ще можем да постигнем някакво компромисно решение. Но трябва да кажа, че по отношение на е, други транспортни средства е, е, имаме други изисквания и съответно и други проблеми. По-различни от тези е, при автомобилите, при е, колите за лична употреба. Естествено, че когато говорим за уреждане на автомобилостроенето и, и автомоб... сухопътния транспорт, би трябвало да мислим естествено и за санкциите. Въпросът е, че санкциите, поне е, паричните глоби до този момент са с такива размери, че никой от големите автомобилостроителни концерни не се спира пред санкциите. Те си ги плащат и продължават по стария начин. Би трябвало да мислим за стимули е, и за автомобилостроенето, и за доставчиците, е, така че те наистина да са заинтересовани да е, въвеждат иновации в производството, в технологиите. Би трябвало при всички положения да търсим един минимален ефект, поне в рамките на цикъл от тестовете, е, този минимален процент, за мен е 10%, би трябвало стимулът е, да е на лице, а за момента той не съществува. И за това е, предварително си позволявам да благодаря за готовността ви да извършите проверки по тези въпроси. Да, и по отношение на така наречените суперкредити, е, мисля, че наистина си струва те да е, продължат да се отпускат е, за периода до 2016 година. Така че аз бих поставила акцента върху стимулите, а не толкова върху санкциите. Много се надявам, че това ще намери отражение в нашата правна уредба. Благодаря. Ще приключим сега с списъка на ораторите и на тези, които желаяха да задават въпроси или да правят коментари. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за вашето ясно изявление и за отговорите ви. Имам два кратки въпроса. Първо, за факта, че ще бъде по-лесно да бъдат постигнати нашите цели в сферата на климата, както вие казахте, но дали това е благодарение на факта, че производството е намаляло значително? Или смятате, че трябва да се инвестира по-малко в иновациите, защото в момента ни изоставим от първоначалния ни график, така че в крайна сметка ще видим, че се забавя нашата способност да постигаме целите и да въвеждаме иновации. Вторият ми въпрос е за схемата за търговие, търговия с емисии и въвеждане критерии. Знам, че производители на цимент и някои държави членки лобират за това да не се въвеждат критерии за целия цикъл на производство на цимент, а да се вземе един продукт, например клинкера, за да бъде по-лесно да се постигнат целите. Разбрах, че комисията иска да възприеме един доста прагматичен подход и да тръгне на среща, за да отговори на исканията на държавите членки и отрасъла и да предложи решение Клинкер Плюс. Аз мятам, че това е много лошо. Дали тези слухове обаче са верни? И дали вие наистина може да се противопоставите на отрасъла и някои по-силни държави членки и да се придържате към линията, в която ние говорим за целият производствен процес, а не само отделни части от този процес. Нека се пак да чуем и Марита Ускок още веднъж, преди да дадем думата на комисаря. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Много приятно бях изненадана от днешното ви изказване. Само преди няколко месеца водих с госпожа Кедегор дискусия за нивото на амбициите. И тогава ни казахме, че добре да си поставим амбициозни цели преди срещата в Канкун – ние обсъждахме целта от намаляване на емисиите с 30% и по двете тези точки госпожа комисар беше не особено тосизирана. Тя каза, че може би няма да бъде много полезно да се поставят такива цели и да се създават твърде високи очаквания. И Нашата политическа група на социалистите беше доста разочарована, но днес отговорите ви са много положителни. И всичко посочва, че очевидно нещата вървят добре при подготовката към Канкун. Това означава, че високите очаквания са хубаво нещо. Те придава динамика на процеса. Вие говорихте също така за инвестициите, за промяната, за това, че трябва да се помогна хората да предложат нови решения за пазара. И вие говорите също така, че е постижимо дори чрез финансово да бъде изпълнена целта от 30% намаление. Всичко това е много добре. Това е нещо, за което ние говорим от времето, когато ние ви изслушвахме като кандидат комисари. Сега виждаме някои положителни сигнали и това е много добре. Надявам се, че ще продължите така. Включително и в Канкун, защото високите очаквания и за намаляването на емисиите, и за целевите показатели, според мен наистина получих много ясен отговор от вас. Благодаря ви. трябва да изпращаме ясни и конкретни послания, ако искаме да се ползваме с доверие, авторитет на среща в Канкун. Беше ми много интересно, че госпожа Хедегор възприе нашите предложения за по-високи амбиции, за подхода, свързан с инвестициите и разходите, а също така и с способността да се изпрати на развиващите се страни ясно послание, че ние не смятаме да замъгляваме нещата, както се случи с протокол от Киото. Развиващите се страни трябва да знаят, че те няма да бъдат оставени на произвол на съдбата, че ние ще проявим солидарност, че ние поемаме нашата отговорност като страни от богатия свят. Това е нашата отговорност и във връзка с протокол от Киото и резултатите от среща в Копенхаген. И аз съм сигурна, че ще постигнем по този начин напредък. Благодаря ви. Хвалепствени думи от е, северната част на Европейския съюз с е, така призив за е, ясни категорични отговори. Първо, съвсем накратко на въпроса дали това беше просто приукрасяване действителността, когато говорих за Индия и Китай, за това какво правят. Аз смятам, че трябва да мислим за това, какво представляват международните преговори и за това, че те вървят бавно. Но ние не трябва да смесваме това, което се случва на международните преговори с това, което се случва с развиващите се страни. Те се придвижват напред, инвестират в чисти технологии по редица причини. И не заради международните преговори, не заради това какво ние мислим, а защото те знаят, че, че за тяхната економика и за обществото, в техните общества, те трябва да изобретят екологосъобразни технологии и да ги прилагат. Така че аз мисля си, че тук те са абсолютно искрени. Вие ме попитахте. Може би, ако излезем от финансовата криза по-бързо, ще ни бъде по-лесно да изчислим разходите, защото ние в момента имаме изкуствено занижени, т.е. или изкуствено ниски цифри, които не отразяват обичайно състояние. Да, аз осъзнавам това. Но ние провеждаме този анализ, за да получим информация и данни, да можем да набележим пътя напред и да знаем какви са съотношенията. Да, съм съгласна с вас, че наистина в момента времената са много несигурни и данните, които са характерни за този период, не са от най-надежните. Това е движеща се мишена. Но за нас е важно да осъзнаем, че ние не играем игра с нулева сума. Ние трябва да знаем дали Европа се придвижва или не. Дори да не знаем това, ние със сигурност можем да кажем, че нашите конкуренти се движат напред. Те инвестират в научно-изследователска дейност и те направят много в сравнение с това, което те представляваха преди 5 или 10 години. И ние трябва да отчитаме това, ако искаме да запазим водещата си роля. Господин Ясен попита как да се изчисли ефектът от това, че отрасъл е принуден да въвежда иновации. Вие сте абсолютно прав. Много е трудно да се докаже, да се докаже какви ще са последиците от нещо, което се прави сега и какви ще бъдат последиците в бъдеще. Много е трудно това да се докаже. Но, от друга страна, въпреки, че това е един много сложен анализ. Ние можем да посочим, че е много вероятно, ако ние не се развиваме, а нашите конкуренти се развиват бързо, мисля си, че абсолютно логично да очакваме, че ние рискуваме да изгубим работни места, възможности за износ и доходи и при това в огромен мащаб. А също така вие говорихте за минималната цена някакъв прак на цените на въглерода. Знам, че в парламента отдавна тече дискусия по този въпрос. Аз съм сигурна, че първото нещо, което ще видим, когато въведем такъв прак, ще има също искане и за таван. Това е така, защото колебанията в цените на въглерод не са толкова големи, колкото са колебанията в цените на петрола. Затова някои хора казват, да, много хубаво би било, ако имаме такъв прак на цените, защото тогава капитала ще започне да тече. Аз не съм толкова убедена в това, защото нещата не стоят така с цените на петрола. И никой не казва, защо да не въведем прак на цените на петрола. Очевидно, пазарът на въглерода реагира така, както би реагирал всеки пазар. След като има по-малко търсене на квоти за емисии, права на емисии, то съответно цената пада. Нищо неочаквано. Аз съм абсолютно убеден, че ние ще наблюдаваме едно увеличаване на цените, дори вече наблюдаваме този процес да започва. Аз се Надявам, че ние ще видим, че пазарът решава този проблем. И аз виждам, че за сега пазарът се справя добре. Беше зададен въпроса за въздушния транспорт. Да, ние провеждаме много интензивни контакти с САЩ на много високо политическо ниво. Наистина има проблем и ние го решаваме. Това е един от въпросите, по който работим на много високо ниво с Вашингтон точно в момента. Съгласна съм с вас, че трябва също така да видим какви са ползите. И това е нещо, което ще се постарам да изтъкнем в нашето съобщение. Също така трябва да покажем, че ако имаме по-висока енергийна ефективност, по какъв начин ще можем да спестим милиони евро, благодарение на това, че няма да имаме нужда да внасяме горива и енергийни ресурси за САЩ, да, вие правилно посочихте, господин председател. Наистина, нещата, които се случват там, са много интересни и, разбира се, доста е потискащо, че все още се води битка и няма резултат, но аз се надявам все пак, че, че ще случи точно това, за което говореше Линци Грам. Вчера ние видяхме, че че има обнадъждащи признаци. И беше ясно какво се постига. Барак Обама иска енергийното законодателство да се ползва с приоритетен статус в сравнение с законодателство за имитацията. Това е много ясен сигнал, че Барак Обама иска да има законодателство за енергетиката, което се приема от Конгреса на САЩ. Съветът не може да си позволи САЩ да не реши този проблем. Но също така светът трябва да наблюдава по какъв начин САЩ се справя с този проблем. Що се отнася до преговорите за климата, и може би това е свързано с, с чутото от госпожа Мерита Ускорт, първо ще кажа, че аз не мога да ви предоставя повече подробности. Аз получих много мнения и коментари от вас. Много ви благодаря за това. Ние ще анализираме вашите мнения. Утре ще се срещна с моите служби да обсъдим това. Но като министр, аз изпълням, че, например, ние имахме преговори с комисар Ферхоген и комисар Тимас и аз чувах доводи, които казваха, че цели отрасъл ще се срине, ако предложим такова законодателство. Доколкото знам, отрасъл се съществува. Аз мисля, че най-лошото, което можем да направим за производителите на автомобили, е да направим точно това, което те искат ние да направим за тях. Защото тогава те няма да бъдат достатъчно амбициозни и в крайна сметка по този начин те ще изгубят пазара си. Поне аз смятам така. Беше зададен въпрос дали смятам, че ние по-малко инвестираме в иновациите. 100% съм съгласна. Това е огромен проблем. Нивото на амбициите, предвидено през 2007 и 2008 година за това как трябва да подхождаме към иновациите в Европа, сега в момента заради кризата ние можем да постигнем също намаляване на емисиите без да бъдем толкова амбициозни в сферата на иновациите. И точно тук е големия риск за Европа. И точно за това, зависимо от кризата, аз казвам непрекъснато. Нека да не подхождаме към това като към нещо лесно. Нека да мислим въпроса много сериозно. Ние имаме капацитет за иновации и точно него трябва да използваме. За критериите няма да спирам подробно, защото вие сам споменахте, че това са слухове. Искам да изготвя едни административно изпълними правила, въпреки че задачата изглежда почти невъзможна. Няма да говоря за това, защото те първо още предстои да се извърши много работа. И последното, за което говореше госпожа Мерита Лускол, благодаря ви за добрите думи, но не разбрах как правите разликата между март и април, защото аз смятам, че не съм се променила. Има само едно изключение вече. Когато ни публикувахме наше съобщение на 9 март, разбира се, аз не знаех дали съветът и други ще кажат, добре, продължавайте с целта 30% намалени на мисията, но аз се радвам, че ние можем да продължим да действаме в този посока. И що се отнася до Канкун, ще кажа следното. Стратегията, която аз представих началото на март, този поетапен подход за Канкун, ще твърдя, че в момента има един всеобхватен подход и повечето страни и повечето участници ще кажат, да, това е което ни трябва, за да гарантираме това, че няма да бъде изгубена набраната вече инерция. И последното, за групата на 70-те и 7-те и за това как се подхожда към Киото. Аз смятам, че тук трябва малко да променим политиката на Европейския съюз. Аз смятам, че беше много жалко, че през септември на преговорите в Банкок Европа беше обвинена в това, че убива протокол от Киото. И аз никога не можах да видя каква е логиката, защо ние сме тези, които сме обвинявани в това, че ние убихме Киото. Ние поехме ангажименти по Киото и ги изпълнихме. Да, разбира се, ако никой не иска да подобри недостатъците на Киото, нещата ще влушат. Но групата на 70-те и 70-те и развиващите страни трябва да знаят, че ние не сме онези, които трябва да бъдат обвинявани за провала на Киото. Ние трябва да изчакаме групата на 70-те и 7-те да предложи един задължителен за изпълнение международно правен акт. Със сигурност мога да кажа, че Европа не трябва да бъде обвинявана. Председателя, абсолютно сте права. Що се отнася до преговорите в ООН, наистина ние не трябва да поемаме вината, а трябва да посочваме, че има други, които са направили много по-малко от нас. И така, вече времето ни изтече. Имам още седем оратори. По две минути на всеки и моля ви стрихно да спазвате това време. Две минути. И така, времето тече. Госпожа Лепаш, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо председател. Три бързи въпроса. Първо, има криза на доверие към Европа. Сред мнозина у нашите съграждани. Като се имат предвид значенията на промените в климата и е, изследванията на Международния панел е, за е, промените в климата, какво според вас е необходимо, за да се върне доверието, така че то да е на висотата на амбициозните цели, които вие имате и които ние споделяме? Второ, смятате ли, че е необходимо да се действа по шосейния транспорт като а, се има предвид, че всички инициативи в, наши в тази посока, са за неговото развитие. И последен въпрос, а, той отразява а, вече зададените въпроси и е централен. Как да убедим нашите предприятия, че инвестициите и влагането на средства в зелената економика до прак 30% е реална възможност за повторна индустриализация на Европа и да се излезе от кризата не финансова, а економическа. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря и господин председателю. Искам да се върна на системата за търговия с емисии. Вие казахте, че можем да преминем към намаление от 30%. Ако направим това, вие ще направите ли нещо за усъвършенстване на законодателството в тази посока и специално по отношение на тъй наречените непредвидени печалби. Имахме такива норми за периода на кризата има инсталации, които географски са защитени от конкуренция и е, получават е, бонуси е, за изнасяне на въглеродни емисии извън Съюза. Бихте ли искали при тези непредвидени печалби да се отразят евентуално разходите за превоз следващия път, когато се говори за 30%? Виторио Проди, благодаря госпожо председател, за това, че днес идвате при нас. Утре отивам в Нью Йорк. За срещата за автохтонните народи. Мисля, че това е важен процес, включително от гледна точка на опазването на горите. И там по-бързо могат да бъдат постигнати резултати, ако незабавно го подкрепим с необходимата финансова помощ. Има ли някаква надежда ние да бъдем в състояние на автохтонните, на туземните населения увереност, е, че ще имаме стабилен и устойчив подход към техните проблеми. Можем ли да им помогнем по някакъв начин така, че те самите да се превърнат в пазители на оставащите гори с цялото биологично разнообразие, което те пазят и е, с всички възможности за опазване на климата, които крият е, горите? И второто, което искам да ви попитам е свързано с декларацията от Бали. Имаме обща, но диференцирана отговорност. Все още не съм видял никакво сериозно политическо предложение по този въпрос. И ми се струва, че наистина е крайно време най-сетне да започнем да даваме отговори на въпросите. Е, във връзка с този глобален консенсус, от който така се нуждаем. На това място аз също бих ви е, помолил за оценка на конференцията в Качабомба. Е, справедливостта по отношение на климатичните промени и опазването на климата. Това е голямата тема на Виторио Поди и в споменатата от мен конференция ставаше дума именно за това. Естествено във връзка и с действията срещу престъпността. Карл Шлитър, а след това ще чуем и всички останали. Не, преди това дамата. Благодаря, госпожо, пред... господин председател, Благодаря на комисария. Искам а, да се върна към въпрос, който няколко пъти вече съм ви задавала. И ми се е, иска да го повтарям а, непрекъснато, докато получа отговор. Става дума за това да говорим с един глас на преговорите за промените в климат. В Копенхаген бяхме 28 и някак си не се получи резултат. Какво ще направите в тази посока? Попитах ви това по време на изслушването и ви попитах, възможно ли е за преговорите с оглед промените в климата да се получи изключителен мандат за Европейския съюз. А, ако това не е възможно да се постигне структурно и системно, може ли да се постигне адхок по изключение за преговорите в Канкун? Как ще постъпите, ако не разполагате с такъв изключителен мандат? Мислите ли, че може би той вече не е необходим, тъй като нямате големи надежди за резултатите, които ще бъдат постигнати а, при тези преговори за промените в климата в Канкун? Благодаря, Кал Шлитер, сега. Благодаря. Моя син реши а, да си поспи след като гласовито а, а, подкрепи 30 цел. А, имам два въпроса. Първо, а, за етикетирането на колите, да се знаят емисиите. Кога очаквате там да се предприемат конкретни мерки? И още нещо свързано с пакета за търговията с квоти а, авиацията. Емисиите и изчисляването на цифрите. Мисля, че до декември 2007 година трябваше да се направят тези изчисления. Какво правите там, госпожо комисар? Матия Скроте. Благодаря, господин председател. Малко закъснях, но но все пак, е, това, което чух, е, ми дава основание да е, задам някои въпроси. Стара дума за е, товарни автомобили и е, за това ще ви попитам за Евро 5, Евро 6. Е, дали тези технологии могат да бъдат въвеждани и прилагани, така да се каже, независимо и неутрално от разходите. Знаем, че именно в автомобилостроенето се изисква сигурност на инвестициите и същевременно екологосъобразност. Да, може би е, има разлика между леки автомобили, товарни автомобили, прави сте, като казвате това, да, при товарните автомобили е, става дума за нещо, което, от което хората се нуждаят. Независимо от това, че може би не, не го желаят, те трябва да го закупят. Е, докато при леките автомобили е такмо обратното. Е, и също времено трябва да имаме предвид, че при големите товарни автомобили характеристиките, техническите характеристики и параметри са съвсем различни и съответно и разходите са различни в рамките на цикъла, е, тестовия цикъл, е, се вижда, че и е, консумацията на гориво е доста по-голяма при товарните автомобили и мисля, че едно така, щателно изследване и тестване би било много важно в това отношение, тъй като то ще ни помогне е, да вземем правилните решения. Да, това, което колегата казва, естествено е много важно от гледна точка на Федералната република. Госпожа Росбах. Много данъчното облагане. Не знам как тази прекрасна идея ще се реализира във всеки дневния живот. Да, разбира се, много е хубаво да се пречистват емисиите от първичните комини и нататък, но как средният гражданин, който не е свързан с централизирана топлофикация, който не използва петрол или въглища за отопление, хора, които живеят на село, по какъв начин те да бъдат мотивирани това да го направят? Следващият ми въпрос е как, госпожо комисар, смятате да подобрите качеството на високоскоростните железопътни линии? С кризата миналата седмица ние установихме, че е много трудно да бъдат бързо намалени емисиите. Но аз смятам, че високоскоростните влакове в Европейския съюз в момента имат много реалистична възможност да бъдат успех, ако успеем да ги модернизираме. Така че време за дела. Аз смятам, че в рамките на Европейския съюз това е напълно съществимо. Благодаря ви. Да, това беше краят на заявилите желание за изказване. Първо ще отговаря на госпожа Росбах. Вие говорите за гражданите. Мисля си, че това е най-важното и най-лесният начин да привлечем на наша страна гражданите ще бъде, ако продуктите, които купуват гражданите, било то кола или тостер, всички тези продукти да бъдат основани върху разумни, екологосъобразни технологии, гражданите да знаят за това. Ние го виждаме това в Дания и в други страни. Това е възможно. Но също много е правилно да се каже, че този дебат е свързан с нещо, което хората могат да видят сами. И важно е обикновените хора, всеки да разбере, че Европа се движи напред и не изостава от света, защото ако бъде обратното това, ще струва работни места, това ще бъде сметка на общото благосъстояние. Съвсем накратко, защото аз и миналата седмица чух вашето предложение за ограничаване на скоростта. Интересно е да видим какво ще бъде окончателното становище на парламента, каква ще бъде препоръката на парламента, но както ние с вас говорихме миналата седмица, след като говорим за етикетирането на коли, това не е нещо, което е в моя портфел, но мога да кажа следното, че ние в момента все още нямаме конкретен график. Лично аз мятам, че това е много важен въпрос и за това утре в съобщението това ще бъде упоменато изрично. Знам, че по време на предишния мандат на парламента и на комисията се обсъжда този въпрос. За мен, и това е свързано с това, което каза госпожа Розбах, е много логично, след като се рекламира една кола, потребителя да може да види каква е енергийната категория на тази кола. И това е съвсем лесно. Просто става дума за това неща да бъдат направени на практика. По този начин нещата ще бъдат по-прозрачни за хората, ще бъде по-лесно на гражданите да направят, да вземат информирано решение. Да, тук съм съгласна с вас, но наистина трябва да говорим с един глас, да. Но аз не знам доколко е важно да има един глас в Европа. Аз мисля, че е важно да има много хора, които да говорят името на Европа. Важното е посланието да е едно и също. Просто посланието да не обърква другите хора. Нека те знаят каква е нашата цел при преговорите. Аз мятам, че наистина трябва да сме много по-добри в това е да представяме по един последователен начин какво ни искаме да постигнем и а, не трябва да хабим нашата енергия в това да се чудим по какъв начин да съгласуваме позиция, да ги съгласуваме, за да може най-добре да използваме нашите карти на масата на преговорите. За Канкун, ако кажем, нашата цел е да постигнем всичко в Канкун, което не успяхме да постигнем в Копенхаген. Но ако направим така, нищо няма да постигне. И това не може да си го позволи нито Европа, нито климата, нито света. Затова защо да не вземем споразумението от Копенхаген и да го включим в официалните преговори. Целеви показател от 2 градуса имаше напредък в Копенхаген по адаптация технологиите, по горските, по горското стопанство. Има много решения, които бяха взети в Копенхаген и те трябва да бъдат оформени по официален начин в Канкун. И трябва да предложим конкретни действия, които да са предприяти в Канкун. Защото ако започнем да обсъждаме чисто правните аспекти, няма да можем да напреднем. И няма да можем да стигнем до конкретни решения Канкун. Аз мисля, че трябва да искаме да постигнем конкретни решения и споразумения за конкретни мерки в Канкун, без да сме прекалено амбициозни да искаме да бъдат облечени в правна форма тези предложения за мерки и за действия. За липсата на доверие от страна на гражданите. Ще бъде кратка. Като цяло, Аз не съм видяла нещо, което да е публикувано от Международната експертна комисия по промяната в климата, което да опровергава промяната в климата, което да опровергава налична на това предизвикателство. Да, има някои неща, които трябва да бъдат уточнени, но мисля се, че дори най-големите скептици трябва да видят, че когато на Земята живеят 9 милиарда хора, когато моите деца са на моя възраст, до това време вече ще трябва да бъдат постигнати енергийно ефективни решения и това трябва да бъде осъзнато от всички граждани в Европа. Вие също така попитахте как да убедим отрасъла и частния сектор, че инвестициите в екологосъобразната економика наистина ще позволят да се революционизира економиката. Аз знам, че вече производителите, частния сектор вече знаят за това и има вече фирми, които са възприели лидиращата си позиция, които са взели водеща позиция. И аз ще отправям това послание, че лидерите в частния сектор, сред производителите, вече са разбрали това послание. И Разбира се, това ще бъде посочено и в съобщението на комисията. И накрая господин Калакакис попита законодателството в сферата на схемата с търгови емисиите и за неоправданите големи печалби. Аз смятам, че колкото по-добре разпределим квотите, толкова по-рационални ще бъдат печалбите. Няма да има някакви еднократни огромни печалби, удари за фирмите. И разбира се, за това е важно да се гарантират подобрения на схемата с търгови, търговия с емисии. Също така господин Проди попита за автохтонното население. Аз мятам, че ние постигнахме голям напредък в преговорите по този въпрос. Вие знаете, че американците винаги са много е, винаги с голямо нежелание обсъжда този въпрос за кореното население, но смятам, че ние постигнахме напредък и накрая. Аз абсолютно е ясно с понятието климатична справедливост. Затова е много трудно да постигнем съгласие по целите за 2050 година. Но, независимо от това, че не е справедливо, фактът си остава, че без Приноса на страни като Бразилия, Китай и Индия, светът няма да може да постигне смягчаване на последствията от промяната в климата. Без тези страни не може да се постигне нищо в дългосрочен аспект. И разбира се, ние трябва да имаме един общ, но диференциран подход и разбира се, тук имаме специална отговорност и бих искал да обвържа това, което казвам с нещо, което вече беше казано тук. Важно е Европа да продължава да бъде лидер. Това е важно за нас, това отговаря на нашите интереси, но също така това е важно за цялата легитимност на Европа. Ние трябва да осъзнаем, че като богата в част на света ние имаме своята отговорност. Е, благодаря, госпожо комисар. Обявихте се сама, че нашата комисия има не само високи цели и високи амбиции, но тя може да оказва и подкрепа. Ние ви подкрепяме и ви желаем много успех. Надяваме се да се видим отново в този формат тук в комисията преди Калкун, за да можем да обсъдим заедно преди е, да се отправим към Калкун позицията на Европейския съюз. Благодаря ви. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 5. Фалшифицирани лекарствени продукти. Изменение на директива 2001 Мариса Матиас е докладчик по темата. Има и много внесени изменения, но има и компромисни предложения. И затова ще предложа да изчакаме маничко, докато онези, които е, работят по темата климатични промени и защита, опазване на климата,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 So, could I ask those who want to leave the room? Мога ли да замоля онези, които желаят да напуснат залата, наистина да го направят, защото сега продължаваме с Мариса Матиас и с борбата с фалшифицираните лекарствени продукти. Давам ви думата, госпожо докладчик, за да представите компромисните и други изменения на текста. Добре, господин президент, и quero agradecer благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да говоря по внесените предложения преди гласуването им. Става дума за е, едно по-добро здравеопазване и е, повече грижи за здравето на 500 милиона европейски граждани. Е, затова трябва да се постараем, когато полагаме усилия да прекратим или да намалим най-малкото броя на фалшифицираните лекарствени продукти в рамките на лицензираната търговска мрежа. По тази причина и броят на измененията, които бяха внесени е много голям. Благодаря много на докладчиците в сянка, с които работихме добре по темата успяхме по този начин е, да подобрим е, не само е, текста на моя доклад, но и надявам се текста на предлаганата директива. В крайна сметка се споразумяхме за 15 компромисни изменения. Позволете ми преди да приключат да направя една забележка, един коментар. Тези 15 компромиса дават възможност на Европейския парламент да постигне една обща позиция. Старали сме се да отчетем интересите на всички страни, но на първо място за нас е интересът на пациентите, безопасността на пациентите. Първото, от което се нуждаем, е единна дефиниция на понятието фалшифициран медикамент. Е, става дума за изменение 6. Происхода, е, качествата, характеристиките на продукта естествено са от значение. При предлаганата дефиниция става дума за това да изключим от понятието фалшифициран продукт всички от тези, при които по някакви технологични или производствени съображения се е стигнало до отклонения от нормата изменения 7 до 10 се опитаха да обединят множеството предложения, внесени от колеги, които искаха оценка на риска, които искаха на всяка цена да гарантираме е, истинността на медикамента и същевременно да направим разграничение между е, медикаменти, които се разпространяват в лицензираната мрежа, медикаменти, които се разпространяват по интернет. При компромиса става дума за едно по-финно степенуване. Ние е, поставяме едни по-ефективни изисквания към е, медикаментите, които е, се изписват от лекарите това са обикновено животоспасяващи медикаменти. При останалите медикаменти изискванията не са толкова високи. Анализът, оценката на риска се извършват в рамките на един по-дълъг период тъй като това не са и медикаментите, които е, е, болните на всяка цена е, би трябвало да приемат. Надявам се, че в рамките на предлаганите срокове ще е, стане възможно производителите или доставчиците по-скоро да се адаптират към новите условия. Изменения 12 и 13 се отнасят е, до разпространението по интернет. По-голямата част от фалшифицираните лекарствени средства в Европейския съюз влизат е, за сега именно по интернет, чрез разпространението по интернет, но същевременно има и незаконни аптеки, които разпространяват фалшифицирани медикаменти и по тази причина ние предлагаме един списък на лицензираните аптеки, една широка кампания, която би трябвало да информира клиентите за списъка от лицензирани аптеки и за наличието на нелицензирани аптеки. Освен това, е, се предлага провеждането на инспекции е, под егерата на Европейската агенция за лекарствените средства. Е, защитата на данните на пациентите са, е тема на компромис 11. Личните данни не могат да се използват за търговски цели. Е, освен това, в е, шеста точка става дума най-вече за новото споразумение е, във връзка с наказателните мерки, с санкциите. Това е едно един нов документ, е, по който се работи в Европейския съвет. Ние казваме, че това наистина би трябвало да влезе в рамките на наказателните мерки, на санкциите и да говорим за престъпления. Освен това, е, има едно малко изменение в е, компромис 11. Е, е, става дума не за точка от преамбюла, т.е. става дума за точка от преамбюла, а не за точка от директивата. А, освен това, имайте предвид, че изменението в компромис 11 е много важно, защото става дума за това да не се застрашава здравето на пациентите. Утре, надявам се, ще можем да обсъдим някои неща и с представители на комисията. Аз съм съгласна с съдържанието като цяло, макар че има изменения, които са абсолютно наложителни и надявам се, че сме ги обхванали с компромисите от 1 до 15. Има и изменения, или, които се предлагат, с които не можем да се съгласим. Затова и мнението ми беше, че трябва да гласуваме против, за да не се постигне разнобой, за да не се постигнат не, именно обратното на това, което целим един противоречив текст. Надявам се, че с споменатите вече и обсъдени 15 компромисни решения ще постигнем целта, която целим. Благодаря на докладчика. Това е, е първият е, доклад на колежката тук в Европейския парламент. Е, е, става дума за една много голяма и много важна директива. И както виждате, измененията са доста, но за това пък е, много европейски граждани ще бъдат е, доволни и спокойни, ако всичко това, което вие предлагате влезе в сила. Да чуем първо докладчиците в сянка. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към вашите поздравления към госпожа докладчика за прекрасната и работа е, и е, усилията, които е положила, максимално да отрази съображенията, изразени от различни страни. Е, що се отнася до компромисните изменения, аз съм в висока степен съгласна с тях, включително с изменение едно, което визира предстоящата конвенция против подправката на медикаменти, е, конвенция е, за която съветът на Европа ще приеме предложение на 11 май. Това ще бъде първият международен правен договор. В този смисъл към конвенцията ще могат да се присъединяват извън европейски страни. Смятам, че Европейският парламент трябва задължително да подкрепи тази инициатива. Що се отнася до интернет? Интернет е царският път за разпространение на подправени медикаменти и да се контролира разпространението на медикаменти по този начин. А, да се правят кампании е едно, но най-адекватният отговор е да се направи директива против подправката на медикаменти и разпространението им чрез интернет. Мисля, че такова искане можем да отправим към Европейската комисия. Що се отнася до безопасността, там има някои разпоредби. задължително е да си оставим тази възможност а, за допълнителна защита, а, задължителна защита а, върху медикаментите без лекарско предписание, а, но е добре да си оставим а, 4 години, за да преценим а, точно кои категории медикаменти да включим. Смятам, че в този смисъл трябва да следваме изменението, но в личен порядък, и повтарям, в личен порядък оставам резервирана за опаковката на лекарствата. Става дума за изменение 5 и 8. В крайна сметка имате титуляр на разрешението за пускане на пазара и след като той направи опаковката, тя трябва да не бъде нарушавана така както за храните, докато стигне до крайния потребител. Аз съм по-скоро за предложенията на колегите, според които трябва да се оставят разпоредбите за първоначал... първоначалните разпоредби за защитата. Но колегите трудно се съгласяват с тази идея, поне голяма част от тях. И за това може поне в изменение 10 взаимна съвместимост да се предвиди задължение за такава взаимна съвместимост и контрол. Ако един медикамент се придвижва от една държава членка в друга, трябва да има така взаимна съвместимост на данните в серийния номер и да има хармонизация на системите. И за това трябва много да настояваме на мен и се струва 4 годишният срок уместен. Що се отнася до компромисно изменение 9, генеричните медикаменти, пак в личен порядък казвам, че ако тези медикаменти се изписват по рецепта, не е редно да ги включваме в приложното поле на директивата без анализ на риска. В крайна сметка, нашата цел е сигурността на пациента, не друго. За това трябва да имаме изисквания. Подправките на лекарства не се правят само с оглед на цената, но и с оглед на обемите на лекарствата. Знаем, че много значими е, лекарства е, ще имат свои генерични варианти е, в скоро време. За това е задължително да включим генеричните лекарства. Що се отнася до изменение 11, нямаме проблеми там. Що се отнася до компромисно изменение 14, струва ми се необходимо да повишим а, нивото на проверките в третите страни. Много е важно да се настоява върху проверките да се ограничи списъкът на а, страни, според които или в които а, нормите за производство са равностойни на тези в Европейския съюз, или, а, с кои, или поне да предвидим а, споразумение за признаване на еквивалентност, на равностойност с Европейския съюз. Това са бележките, които искам да направя. Благодаря още веднъж на нашата докладчица и се надявам, че Европейският парламент ще бъде достатъчна степен взискателен, за да защити безопасността на пациентите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Работихме добре с е, докладчика и мисля, че 15-те компромисни предложения отговарят е, в пълна степен на моето разбиране за компромис. Опитват се да обединяват различни мнения – с, цел да се постигне колкото е възможно по-голямо мнозинство при гласуването на първо четене. За това ще препоръчам на всички членове на моята политическа група да гласуват за тези предложения. Аз самата ще го направя. Но естествено, че перфектният свят изглежда по друг начин. Това го зная не само аз, знае го и докладчикът. Но като знаем какво е отношението по въпросите в съвета. Можем да кажем, че е, нещата не са чак толкова катастрофални, колкото при, да кажем, други документи, свързани с здравеопазването, но все пак в групата в съвета настроението е доста по-различно от това, което преобладава при нас. Затова е много важно при първото четене да се обединим около тези компромиси, а след това при второто четене ще мислим вече за по-нататък, да. Но по отношение на пазара, е, не бива в никакъв случай на първо четене да постигнем е, е, да, да се отклоняваме от целта. Компромисите, които представи докладчиката, във връзка и с казаното от Франсуас Кростет е, са добри. Да, в връзка с всичко, което се изговори по темата и което се опита някакси да помрачи картината, да ни се каже, че едва ли не ние се опитваме да пречим на лечението. Тъкмо обратното. Ние като законодател се опитваме колкото е възможно по-добре да предпазим от фалшифицирани медикаменти пациентите, да ги защитим по един надежден начин, като обхванем веригата още от самото начало би трябвало да се обхване пътя на лекарствата от момента на производството, от, от производителя през разпространението. Естествено, че по отношение на съставките е, можем да си пожелаем е, един много по-добър контрол. Навсякъде по света би трябвало да се осъществява максимален контрол по отношение на съставките и съдържанието на медикамента. Така че, е, да, би трябвало да се осваняме на контрола, който се извършва вътре в самите предприятия, но е, също време много често не знаем е, какъв точно е происхода на съставките. Ние знаем, че това са съставки, които се внасят от Китай, от Виетнам, от Корея, от Индия. Страни, на които ние държим, сте страни, които са в групата на нашите нови е, партньори, на които възлагаме много надежди, но независимо от е, надеждите и желанието ни за добри отношения, би трябвало да засилим контрола. Изискванията по отношение на контрола на производителя – и също времено начина на разпространение. Не става дума за това патентовано ли е лекарството или не е патентовано. Това няма никакво значение. Дали в страната производител е допуснато до пазара без притеснение или не. Това също не е от значение. Ние държим при всички положения да си гарантираме качество на съставките, качество на опаковките, които стигат до нас. Всичко което се опитваме по един разумен начин да се хармонизира, би трябвало естествено да е свързано с една по-висока цел защита на пациента, включително и когато говорим за опаковките. Имайте предвид, че целта е много по-висока. Става дума за едни интензивни консултации и за кампании, в които да убедим и държавите членки за това, че размера на опаковката е естествено от значение. Е, поглеждам към мястото на колегата Чика и Той не, не е тук, но сигурността, безопасността на пациента, това е основното. И затова би трябвало да проследим продукта от момента на производство до пациента. Когато пациент има главоболие, взима една таблетка и установява, че лекарството не помага. Жалко. Неприятно е. Когато взимам някакъв е, е, растителен продукт, който уж би трябвало да ме успокои, но се оказва, че не ме успокоява, още повече ме възбужда. Това вече е много неприятно. И когато става дума за медикаменти, които при всички положения пациентът би трябвало да приема, тъй като те са предписани от лекаря по сериозни съображения, свързани с неговото заболяване, да, трябва да си признаем, че предложението на комисията е добро в това отношение и дори в много случаи би могло да бъде подобрено. Така че за това ще се постараем в пленарна сала. Антония Първанова. Е Благодаря, господин председателю. Ще представя позицията на АЛДЕ от името и вместо господин Крамер, който все още е в самолета. Извинявам се от негово име. Всъщност той не успя да присъства на време. Първо искам да, под... да поздравя Мариса Матиас за работата, която е свършила по тази изключително важна и трудна тема за нейния дух на диалог и ем, сътрудничество. Ем, тя много е работила по дефиницията, мисля, че постигнахме компромис по възможно най-доброто определение, което можеше да бъде постигнато. Искам само да ви припомня, че с този проект атакуваме само 1% от подправените лекарства, които влизат чрез законните вериги на разпространение. Това е само начало. По-сериозни действия са необходими, за да се стигне по-далеч и да се борим срещу цялата верига на незаконни доставки. И за това приветствам факта, че се говори за продажбите на лекарства в интернет и специално компромисни изменения 2312 и и определението и описанието в изменение 12. Приветствам. Надявам се, че в това отношение ще те първа ще се работи и по митническо сътрудничество за борба с проникването на подправени лекарства, както е посочено в изменение 1. Що се отнася до законните вериги за търговско разпространение, прилаганите мерки трябва да се опират върху няколко основни принципа, както е в изменение 279, рентабилност на системата, за да може мярката да бъде съобразена с ползите и с разходите. И е, също така разпределение на разходите между всички участници в е, във веригата на доставки, както и обвързване на разходите с цената на лекарството, особено когато говорим за е, генеричните лекарства. Е, те са по-малко от 1% от подправените лекарства. Това е в смисъл и в духа на измененията, които сме разисквали с някои колеги в ИМКО. Надявам се, че подходът възприят е, в това отношение ще бъде е, е, споделен, за да се преборим с това явление в интерес на безопасността на пациентите. По компромисно изменение 9 приветствам подхода основан на риска за преценка на безопасността. Е, няколкото компромисни изменения е, в посока на съразмерни, пропорционални действия. Най-сетне ще се спра на изменение 231 от Дагмар Род Берент е, за преопаковането. Аз бях направила едно изменение много по-категорично за пълна забрана на преопаковането и се надявам, че това ще може да бъде възприето като компромис на основата на изменението на госпожа Род Берент. Много важно е да се запази неприкосновеността на първоначалната опаковка. Никой не трябва да има позволение да пипа фармацевтичните продукти, опаковани упаковани в блистери. това въжи и за търговците на Едро и за паралелните търговци. мисля, че безопасността на пациентите е първостепенно съображение. Всичко останало идва по-късно. Благодаря, Михаил Тремополос. Благодаря, господин председателю, драги колеги. Веднага можем да кажем, че приветстваме позицията на докладчицата и също сме удовлетворени от е, разговорите с различните политически групи. Удовлетворени сме и от същината на предлаганите компромисни изменения. Има обаче някои изменения, при които доста се отклонихме от първоначалната си позиция и все пак ще окажем подкрепа на всички тези компромисни изменения. Искам да се спра на три компромисни изменения, които според мен са особено важни. По други поводи съм говорил по тези въпроси по същество. В началото ние бяхме поискали защитните елементи да бъдат разпространи към всички медикаменти. Но като се има предвид съществуващото положение, подкрепяме решението за един 4 годишен срок за лекарствата, отпускани без рецепта, като тук се приложи анализ на риска и е, анализ на е, необходимата защита. Това въжи за изменение 4, 7 и 15. Удовлетворени сме от е, изменения 5 и 8, защото те са съобразени с първоначалната ни позиция е, за преопаковането. Преопаковането трябва да бъде е, под условие, че се спазват изискванията за безопасност. Много сме удовлетворени, че изменения 3, 4, 12 и 13, компромисни изменения с тези номера са съгласно нашата първоначална позиция за тези е, белези или характеристики на защитата и е, безопасността е, в контекста на продажбите по интернет. Същото въжи и за а, разяснителните кампании сред обществото за рисковете, свързани с използването на подобни а, медикаменти. Мисля, че резултатите ще бъдат много добри. Благодаря Марина Якотакис. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за е, прекрасния доклад, е, за чудесните дискусии, за това, че събра всички ни около масата. Мисля, че компромисите са в правилна насока. Е, основните елементи са на лице и ние ще ги подкрепим. Надявам се, че след като Енви гласува утре, ще се получи необходимата тежест за одобряване на доклада в пленарно заседание. Сега е, разбира се, не е съвършено това, което правим. Искаше ми се повече медикаменти да бъдат е, включени, повече да се каже за опаковането от доставчиците, но това е първа стъпка. И мисля, че ако се съгласим с нея на този етап, по-късно можем да направим и следващи. Е, подчертавам, че тази тема трябва да бъде отново предмет на е, нашето внимание след няколко години, защото подправката на медикаментите е престъпление. Както знаем, престъпниците винаги намират начин да заобиколят закона, затова ние трябва да действаме изпреварващо, е, като имаме предвид изключително безопасността на пациентите. Като имаме това предвид, нека приемем тези изменения, за да направим първата стъпка, знаеки прекрасно, че по-нататък трябва да продължим работата. Петър Лизе. Господин председател, аз също ще благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря специално на Франсуаз Гростет, докладчик в Сянка от НП. Компромисът е, очевидно ще постигне целта си. Е, политическите групи ще могат да се обединят около него. Най-вече компромис около защитата на данните е много важен за мен. Що се отнася до проблемите, е, въпросът, който си задаваме, как можем хем да продължим работата по измененията в директивата, хем да осигурим необходимата степен на защита и по отношение на размера на опаковките и по отношение на тяхната недосегаемост. Е, Дагмар Перент вече очерта пътя, по който би трябвало да вървим. В много държави членки на Европейския съюз е, пациентите ще страдат, ако ние се опитаме да ограничим разпространението по интернет. Въпросът е, пред е, хората е не само как ще е, си набавят необходимите медикаменти, но и кой ще заплаща разликата в цената. Така че в духа на един европейски пазар би било добре да имаме някаква хармонизация на цените чрез различните е, цени. Ние всъщност е, успяваме да транспортираме медикаментите през Европейския съюз и по някакъв начин да постигаме необходимото разпространение, но ето, че сега в Германия се, започва да се говори за преговори по ценообразуването и по цените и това, което преди няколко години ни се струваше кощунствено, вече като че ли ни изглежда разумно. Става дума за изменение 272 на госпожа Първанова и съответните аналогичните изменения. Е, това ни позволява най-малкото е, да се опрем на доброволния принцип. Е, аз бих казал, че доброволният елемент за сега е за предпочитане. Също времено по отношение на активните съставки мисля, че е, би било добре е, да се обърне малко повече внимание на е, измененията, които сме внесли е, с колегата Умер. Това ще помогне за постигането на една по-голяма безопасност и за по-добра качество на продукта. Още веднъж благодаря за вниманието. Струва ми се, че и аз мога да се съглася с преобладаващото мнение. Компромисите са добри. И по отношение на санкциите, и по отношение на регулирането на интернет пазара, това са абсолютно необходими стъпки. И Петър Лизе, мисля, че е прав. Рано или късно ние ще се позанимаем с този хаос, който цари на вътрешния пазар и по отношение на цените. Единия плаща 30, единия 36, е, е, е, единия 12. Сега хармонизирането на опаковките при всички положения е една много важна стъпка напред. Дали ще постигнем хармонизация и в цените, това е вече съвсем друг въпрос. Става дума и за различни култури и за културни особености, е, които определят някакси и нашите очаквания по отношение на цените на медикаментите. Дагмар вече спомена е, за това, че е, има подправяне на медикаменти, има подправяне и на съставки. Има нарушаване на опаковките. Аз не зная дали по отношение на опакавките можем да допуснем някакви отклонения от е, е, така, амбициите. Е, чрез нарушаването и промяната на опаковката понякога не се цели подправяне на продукта. Цели се просто така, отчитане на различните норми по отношение на опаковките на медикаментите в отделните държави членки. Но, че някои използват именно това е, адаптиране на опаковката, за да подправят и медикамента, който се съдържа в опаковката, това е друг въпрос. В е, Великобритания се извършва такава промяна на опаковката, но до този момент няма констатирани случаи на подправяне, именно при промяната на опаковката. Въпросът е че става дума за печалби от е, така, милиарди в случаите на е, така, преопаковане, на разпространение на медикаментите в, на по-голяма територия в различните държави членки. И по тази причина се мисля, че понякога наистина ние говорим за неща, които много ни се ще да постигнем, но същевременно знаем, че е, поне ние, докато сме живи, няма да ги постигнем. Тъй, че нека да бъдем реалисти, да оставим така желанията за бъдеще на страна и да се опрем на реалността. Докладчикът още веднъж. Благодаря ви, господин председател. Няма да коментирам повече е, темата по същество. Е, чух е, ме изказванията на колегите. Да, естествено, че на нас ни се ще да ограничим този паралелен пазар, да го поставим на една по-ясна правна основа, едва ли има какво да добавя към твърде подробните и е, компетентни изказвания на колегите. Благодаря ви, казва председателят. Утре ще гласуваме по вашия доклад. А сега да преминем към точки 6 и 7. Е, темата е фармакологична бдителност. Линда Мак Еван е докладчик по тези теми. Благодаря, господин председател. Наистина добре е, че бяха обединени тези две точки. Няма нужда те да бъдат разглеждани по-отделно. Колеги, в момента се разпространяват в залата компромисните изменения, които бяха постигнати между повечето докладчици в сянка от различни политически групи. Всъщност форматът не посочва кой какво точно предлага и кой точно с какво съгласил, защото секретарятът нямаше време да отрази това, но аз искам първо да благодаря на всички докладчици в сянка от различни политически групи. Миналата седмица беше много сложна за нас, защото много от нас не успяха да стигнат до Страсбург. И аз знам, че докладчиците в сянка работиха много усърдно, за да постигнат компромисни изменения, което ни позволява утре, надявам се, да имаме доста лесно гласуване. Мисля си, че цялостната оценка, която бих направила за това, за какво ще гласуваме утре, е подобряване на цялостната система за фармологична бдителност в Европа. И както е фалшификацията на лекарства, тук също става дума за безопасността на пациента. Е, за това пациентите да са информирани за това дали лекарствени средства са нови или включват нови и ингредиенти, така че те да бъдат насърчавани да съобщават на компетентните органи за това, че имат някои неблагоприятни реакции спрямо тези нови лекарства или нови съставки. И съответните органи вече ще решават дали трябва да известяват потребителя, производители, извинете ли, да дават препоръки, по-конкретни препоръки на потребителите. Ако се обърнем към компромисните изменения за директивата 1А и 1Б, както са в момента номерирани, ще видим там става дума за подобряване на опътването за пациента. В, на последното ни обсъждане в тази комисия стана ясно, че няма подкрепа от страна на колегите на предложението на Европейската комисия да се включи в опътването и в краткото писание на продукта да се включва информация с получер шрифт. Европейската комисия искаше, тъй като опътването е много подробно, основните неблагоприятни реакции да бъдат набрани с получер шрифт. Но след консултации с пациентски издружения и след разговори с много други хора стана ясно, че това не се подкрепя, защото хората смятат, че за едни пациенти ще бъде важно едно, за други друго. За това всички докладчици в сянка предлагат да помолим Европейската комисия да преразгледа като цяло опътването и то най-радикално. Ние предлагаме 18 месеца да бъдат предоставени за това и при това, разбира се, е необходимо да бъдат консултирани всички пациентски изружения, изружението на потребителите. Това е за едно А и едно Б за измененията 2А и 2Б. Те обхващат проблема за интензивно наблюдаваните продукти. Тук имахме много сериозни обсъждания и в момента тези компромисни изменения се подкрепят от всички политически групи, с изключение на зелените. Проблемът, който беше особено спорен, е какво трябва да включваме в тази категория лекарства. Дали лекарства, които са нови на пазара или с, с, активни съставки. И целта е пациента да бъде информиран, когато взима нови лекарства, да бъде наясно с неблагоприятните реакции. И също така, как трябва да наричаме тези нови лекарства. И отново, след като говорих с колегите, видях, че те не подкрепят термин на комисията интензивно наблюдавани продукти. Така че в момента ние предлагаме следното, че в опътването трябва да се включи термина. Този медицински продукт е предмет на допълнително наблюдение с цел гарантиране на безопасността и ще включим символ, който ще бъде широко известен в Европа и който ще сигнализира за това, че става дума или за ново лекарство, или за лекарство, което включва нови съставки. Имахме дълго обсъждане за това какъв точно трябва да бъде този символ и се и използва вече от медицинските работници един обърнат триъгълник в обобщенията на в обобщенията на характеристиките на продукти, но ние искаме комисията всъщност да предложи символа. И както се съгласихме, този символ трябва да бъде черен и много лесен за разпознаване. Някои колеги искаха тази информация да бъде не само в опътването, но и на външната опаковка, но нямаше консенсус сред докладчиците в сянка за опаковката. Затова за момента този символ ще остане само в опътването. Същите проблеми и има в компромис 2Б. Лично аз не възразявам с идеята и термина специално наблюдан продукт, но колегите не се съгласиха. Мисля си, че основният момент е, че пациентите трябва да са наясно, че те взимат нов продукт или продукт с нови активни съставки и съответно трябва да бъдат насърчени да съобщават за неблагоприятни реакции. Това е основният проблем. Следващото Компромис 2C. Всички компромиси 2 обхващат едни и същи проблеми. Компромис 3 се отнася до информация и съобщаване от страна на пациента. Всички политически групи са съгласни до Става дума за това, че пациент просто трябва да докладва това или да съобщава това, не е ясно, тъй като не всички пациенти имат достъп до интернет. Пациентите трябва да имат възможност да се обадят по телефон или да изпратят писмо с обикновена почта, т.е. нещата трябва да бъдат достатъчно простени и мисля си, че тук всичко е ясно. Също така подобрение за това какво се предоставя като информация на обществеността чрез веб-портал. И по компромис Три накрая добавихме нещо за, за това, че грешките в лечението и тук трябва да гарантираме това, че не трябва, когато се съобщава за неблагоприятни реакции, не трябва това да бъде обвинение към лекар или към медицинския работник. Също така имахме спор за анонимно съобщаване, но решихме да се откажем тази идея, тъй като може да има злоумишлено такова съобщаване от страна на конкурентни фирми. Тоест, важно е да има последващи мерки, след като съобщава за неблагоприятни реакции. За тази цел е важно кой е подал съобщението. Компромис 4. Той е най-спорния от всички компромиси. Става дума за въздействието на лекарствените средства върху околната среда. Когато за последен път обсъждахме това, аз не исках да се включват разпоредби, които са свързани с отговорност за въздействието върху околната среда. Смятам, че това е важен въпрос, но той не се отнася до фармакологичната бдителност, която все пак е нещо, което е свързано с човешкото здраве. И има първа част от компромиса и втора част от компромиса. Първата се отнася към съображението. Тя е подкрепена от всички политически групи, с изключение на НП. А консолидираното изменение към съответния член е подкрепен от социалистите, зелените и Обединената европейска левица. Така че а мисля си, че повече от нас сме съгласни, че трябва нещо да се направи за околната среда. Аз говорих със съвет и с Европейската комисия за това искрено желание да бъде разгледан този въпрос на въздействието на лекарства върху околната среда. Но ние трябва да разберем, че става дума за човешкото здраве в конкретния случай. И въпреки, че някои лекарствени средства наистина имат въздействие върху околната среда, все пак трябва да се средоточим върху човешкото здраве. Компромис 5 се отнася до ползите. И отново аз смятам, че тук нещата са съвсем ясни. Целта е да се гарантира, че проучвания за безопасността след издаване на разрешителната да се извършват от фармацевтичните фирми по искане на компетентните органи. Аз знам, че не винаги са извършвали такива изследвания. Затова тук въвеждаме ново, ново понятие изследвания на ефикасността на безопасността. И това се отнася до нашите обсъждания с Европейската комисия и колегите по целият въпрос, когато едно лекарство е било на пазара много години, то може да няма възможност да се докаже ефикасността, но трябва да има възможност органите да поискат такава проверка. И някои колеги искаха това лекарство да се допуска до пазара само ако то отговаря на потребности в лекарствени средства, които все още не са удовлетворени. Но аз не съм съгласна, защото ние знаем, че различни хора в различен начин на различни лекарства. Те реагират по-добре на едно лекарство, а не на друго. Но аз мисля, че тук става дума за понятието реалната полза, която лекарството носи на пациента. И за това имаме този компромис. Той изискаше много работа и съм много благодарна на колегите и на съвета, защото наистина този въпрос е сериозен и подхода към него също беше сериозен. Компромис 6 за таксите. Той е подкрепен всички групи. Основното е тук, че ни искахме да гарантираме абсолютно независимостта на фармакологичната бдителност. И последно компромис 7 по веб портала. Тук става дума за това каква информация трябва да се предоставя на обществеността и тук аз подкрепих нези и преди всичко Европейската комисия, които предложиха цялата система на фармакологична растителност да бъде много по-достъпна за обществеността и по-прозрачна. Ситуацията е подобна САЩ. Имаме изменения, формулирахме компромис и ние ще се стремим да ограничим информацията, която ще се предоставя на обществеността. И има още пет изменения. Те всички се отнасят до процедурата по комитология. Те бяха предложени по инициатива на секретарията, защото това законодателство беше подготвено преди Лисабонския договор и всички тези изменения отговарят на процедурата по комитология, така че едва ли тук ще имаме противореча. Сега към регламента. Компромис едно същия въпрос. Става дума за проверка и наблюдение на продуктите. Всички групи съгласни, с изключение на населението. Основният въпрос тук е името. И ние отново използваме термина допълнително наблюдение за безопасността. Компромисното изменение за околната среда, току-що ми казаха и прави поправка, ЕНП подписа компромисното изменение по мотивите, така че всички политически групи подкрепиха съображението, но само зелените, социалистите и обидната левица подкрепиха компромисното изменение по съответния член в този компромис. А сега за таксите по компромис 4 по веб портала. Да, нещата са подобни в регламент, така както се и при обсъждането на директивата. И достъпа както е обхванат от компромис 6. Тук няма противоречие, всички групи са съгласни. Аз просто бих искал да изясня нещата, защото някои колеги, не докладчици да сянка, но някои колеги, които не следяха въпрос толкова внимателно, наистина не бях съвсем наясно. Веб-портала е сайт, който Европейската агенция за медицински средства ще поддържа с цел обществеността да може да полза. Докато базата данни по фармакологична бдителност се база данни за специалисти. И а, там ще се публикува неблагоприятни реакции. Експертите и националните органи и дружествата ще поместват данни на в тази база данни. Разбира се, някои определени аспекти от тази база данни ще бъдат достъпни за хората, но не цялата реакция за неблагоприятните реакции ще бъде достъпна за широката общественост и мисля си, че това е правилно. Така че това са компромисните изменения, както вече казах. Повечето от тях бяха подкрепени от всички политически групи и се надявам, че ще можем утре сутринта да гласуваме съвсем ефикасно. Благодаря ви. Линда. Благодаря, Линда. Благодаря ти за работата. Става дума за един много важен правен акт е, и за много усилия при постигането на компромисите. Нека да чуем сега коментарите на докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на Линда Мак Еван за огромния труд, който е положила при подготовката на компромисите, които ние всички подкрепяме. Благодаря и на останалите докладчици в Сенка, с които работихме много добре. Благодаря и на всички сътрудници, които също трябваше много интензивно да ни помагат. Е, така че и през миналата седмица всички ние бяхме в Страсбург и работехме. Линда Макавън представи проблемите във връзка с е, отделните компромиси. Става дума за регламент, който би трябвало да осигури пълна информация и точна информация на пациента за е, страничните реакции, за страничните ефекти, за проблемите, които могат да настъпят, е, за това към е, кого да се обърне, било лекар, било друг орган. Под подкрепяме едно А, едно Б, 3 е, А, С, 4, 5. Госпожа Мак Еван наистина представи отлично е, всички е, проблеми във връзка с постигането на компромисите. Аз няма да ги повтарям тези коментари. Медикаментите би трябвало да осигурят безопасността Особено когато става дума за токсични продукти, комисията трябва да извърши щателна проверка по всички тези въпроси и същото се отнася и за останалите при един от компромисите, е, а може би при всички всъщност става дума за опазване на околната среда, има директива, която се занимава именно с страничните ефекти при лекарствените продукти и затова би трябвало, може би, да е, включим 4А в преамбила. Ние подкрепяме 4А, но не и 4Б. С останалите компромиси сме съгласи, като изключим именно въздействието върху околната среда, както вече споменах. Благодаря ви. Благодаря на Пилар Юзо. Антония Парванова има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя Линда Макаван за работата и по досието, т.е. за дългин характер. Тя е направила прекрасен прочит. Миналата седмица върху нашата работа се отразиха някои странични ефекти на вулкан вулканичната пепел, въпреки това прекрасна беше комуникацията, ние стигнахме до компромис. Искам да приветствам приемането на компромиса от всички групи по, и то по повечето от ключовите аспекти на доклада, най-вече безопасност, прозрачност и доверие на потребителите. Това са ключови принципи за АЛДЕ, за всички компетентни органи, на професионалисти, на пациенти, на компетентните органи. Сега за листовките е, с информация за пациента, мерките е, изясняват е, още повече необходимостта от оценка и актуализация на документа. Става дума не само за фармакологичната бдителност, но и за информацията за пациента. За това приветствам компромиса на всички групи да бъде призована комисията да внесе проект за съдържанието и разбираемостта на листовката за пациента. Това са компромисни изменения 1А и 1Б. Едновременно ще говоря и за директивата и за регламента. Продукта, интензивното наблюдение са два въпроса, за които сме много удовлетворени от постигнатото съгласие. Е, сега за интензивното наблюдение трябва е, да се постигне необходимата редакция. Е, необходимо е тук да се стремим към доверие на пациентите. Те трябва да вярват не само на лекарите си, но и а, медицинската индустрия трябва да вярва на това, което е написано. За е, изменения 4А и 4Б в директивата 2А и 2Б е, в регламента, за екологичните последици трябва да бъдем много прагматични. Е, от основно значение е нашата дискусия да се опира върху доказателства. Страхувам се, че в този случай, особено в преамбюла, правим някакви заявления по отношение на екологичните проблеми и съображенията, свързани с общественото здраве, без да се опираме върху някои доказателства или на някакви доказателства. Просто обвиняваме лекарствени продукти за хуманна употреба, че оказват вредно влияние върху околната среда, но това е въображаемо обвинение, без да имаме доказателства. Ние действаме по този начин безотговорно. Ние сме парламент, който изготвя законодателни актове, не пишем статия за медиите. За това е необходимо всичките ни изменения да бъдат опрени върху доказателства. Аз бих приветствала отправенето на искане комисията да предприема допълнителни мерки за това да ни се дава допълнителна информация и да се знае къде точно и как ще се измерва вредното отражение. Това може да се окаже много скъпо. И дори да съберем данните, какво ще правим с тях? Ще забраним ли някои лекарства или какво? Значи, тези, които са много вредни лекарства, само малко хора ги вземат контрацептивите, женските хормони а, и лекарствата за сърдечно-съдови болести и за високо кръвно налягане са сред тях. А, какво ще правим? Ще търсим следи от тях в океана и в почвата и ако ги намерим, ще ги забраним ли? Трябва да възприемем изключително прагматичен подход. Подкрепям устните изменения, предложени от докладчика възможността да се събира информация от пациента за неблагоприятните лекарствени въздействия. Това е компромис 3 в директивата. От основно значение е това изискване и многократно пациентските организации са отправили искане в тази посока за уведомленията и информацията за разрешенията за пускане на пазара с цел своевременна реакция. Много е важно за тези ефекти всички притежатели на решения да бъдат своевременно уведомявани и всички заинтересовани субекти трябва да бъдат съответно уведомяване за да се знае каква е реакцията при сериозни нежелани странични отражения и да се предпазят други пациенти. По безопасността компромис 5 в директивата и 3 в регламента. Искам да отправя специални поздравления към докладчика, защото се прави разграничение между ефикасността и клиничната ефективност. Много трудно се провежда такова разграничение, но а, много а, добре бе работено тук а, с докладчиците в Сянка. Благодаря, че взехте предвид нашето становище. Благодаря, че и комисията се вслуша. Много се радвам, че постигнахме компромис за органите, които следва да извършват проучвания за ефективността, особено на лекарства, които са на пазара от дълго време и за лекарства, при които научните изследвания и еволюцията на болестите са позволили натрупване на допълнителни данни. Сега има пациенти, чието живот е изложен на опасности, те могат да имат пряко отношение към това законодателство. Трябва по-добре да се преценява клиничната ефективност. Това е новият подход в генерална дирекция Санко. са склонни да възприемат този нов подход и това е много окоръжаваща по отношение на отговорностите и задълженията, е, структурата е, за следене на фармакологичната бдителност в ЕМЕЯ. Това не трябва да влиза е, в противоречие с компетентностите на националните органи за а, публичните изслушвания. Вие ви вече говорихте какъв е подходът в САЩ, подходът на, национал... на Федералната администрация за лекарствените средства. Да, трябва да имаме прозрачност. Е, много важно е с оглед на тази бдителност да възприемем лицензионен подход е, към е, научните органи е, и да не заблуждаваме широката общественост. Това са основните неща, които исках да отбележа. Благодаря още веднъж на доклада. Uh, Благодаря. Мария на Майовродакис. Аз нямам кой знае колко да добавя. Благодаря и поздравявам Линда за работата и Поздравяваме и страните за компромиса. Наистина тук има работа съвместна на партиите за благото на гражданите. Има само две неща, за които малко се притеснявам, но ги засегнахме. Първо, директивата е насочена преди всичко към е, здравето на пациентите и затова малко ме притесни интензивното наблюдение. Но това го обсъдихме. Значи има така една деликатна разлика между предупреждаването на хората и тяхното сплашване едва ли не, но това го преодоляхме. И освен това компромиса за околната среда. Там малко се притеснявах, защото околната среда е много важно а, като тема, а, но трябва да внимаваме да не а, му придаваме прекомерно значение. Е, на този въпрос. Е, като го включваме в преамбюла, просто казваме, че такава тема съществува. Е, извън това съм съгласна с повечето от измененията към директивата, които са предложени. Благодаря. Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Аз също ще благодаря първо на докладчика, а също и на докладчиците в Сянка. Не съм особено възхитен от от е, компромисните предложения тук, поне не толкова колкото при доклада Матиас, но при всички положения компромисните предложения представляват една добра база за по-нататъчни на работа. В рамките на законодателната процедура, която тече в момента, не бяхме в състояние да подобрим много добре листовките е, с указанията за употреба. Е, дори и година и половина да продължи дискусията няма да успеем. Е, при всички положения така, имаше моменти на объркване, особено когато се е, започна дискусията за черните коти и така нататък. Затова и внесох някои от предложенията. При всички положения ще помоля, когато говорим за информация, за информиране на пациента, отново да помислим, не можем ли все пак да подобрим малко опътванията. Тези опътвания би трябвало естествено да включват всичко, което е необходимо като информация за пациента и което отговаря също и на законовите изисквания, но необходим ни е един максимално информиран пациент, също време не пациент, който се отчаява от обема на информацията, която се разкрива пред погледа му и в крайна сметка изобщо не чете нищо. Тя, информацията трябва да бъде достъпна в необходимото количество, но на това ще се спрем по-нататък. Що се отнася до въздействието върху околната среда, дори и в моята политическа група има различни мнения. Ние внесохме изменения, които не можем да открием, така поне дума по дума в компромисните предложения. Смятаме, че има въздействие върху околната среда и че това трябва да се отбележи, когато виждаме някакви изменения и констатираме тези изменения в рибите, очевидно след това можем да предположим, че всичко това ще се отрази и на а, а, хората, които консумират тази риба. Е, в този случай а, трябва да приемем, че и всичко това, което води до някакви изменения в околната среда, ще се отрази и на човека. Естествено, че не бива да лишаваме пациентите от жизнено важни, животоспасяващи медикаменти. Но трябва да отразим този факт и също времено, естествено, много степенувано, много разумно и на базата на е, анализи, тестове, е, трябва да се отнасяме към всички опити да се ограничи производството или разпространението на някакъв медикамент, е, без да има доказателства за вредното въздействие върху околната среда. Що се отнася до тази, това пряко задължение на пациентите да информират компетентните органи, аз все още имам проблеми. Въпросът е дали няма да създадем излишно много работа на компетентните органи, без да постигнем много полза за пациентите. Така че мисля, че трябва да помислим още по този въпрос. Ще помоля колегите да помислят още веднъж дали не могат да подкрепят изменения 246-247. Става дума за някои облегчения за малки и средни предприятия. И 76-79, това са номерата на измененията, пък се отнасят до дефиниция на странични ефекти, странични реакции. Помислете и за това. Има международно признати е, дефиниции. Изменение 82 се отнася отново до малките и средните предприятия. Регламентира се правото на предприятията да е, внасят възражения срещу решения на Европейската агенция за лекарствата. Мисля, че това е, е важно по отношение на малките и средните предприятия и че е, би трябвало да го свържем и с процедурата по освобождаването отговорност на агенцията в момента. Благодаря на Петър Лисе, Корин Депаш. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Линда Макеван за забележителната й работа. Тя намери е, всички необходими доводи за компромис, е, всички елементи, е, които позволиха да постигнем всеобщо съгласие. Аз искам също да внеса някои изменения, но трябва да кажа, че съм напълно удовлетворена от компромисните решения, предложени от госпожа Макеван. Дали по прозрачността или а, по таксите, а, само една дума може да се признае, че що се отнася до а, отражението на фармацевтичните продукти върху околната среда, а, сега се ограничаваме само с мотив в преамбюла, но темата трябва да бъде сложена върху масата, особено що се отнася до управлението на водите и тяхното замърсяване. А, не трябва да се излагаме на атаки по този повод. А, Защото в момента, например, имаме реакции за антибиотиците и е, резистентността, която те предизвикват. Е, е, има и е, други е, неща, които стават много важни, като си помислим, че се отичат в нашите реки лекарствата, с които се третират раковите заболявания. Благодаря. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πω δύο λόγια. Благодаря, господин председателю. Ще кажа няколко думи макар госпожа. Тоест, на мястото на госпожа Ривази, която беше контрадокладчик, но не можа да присъства на заседанието, подкрепяме изменения 1А и 1Б. Би трябвало защитата да се следи в по-висока степен, да има повече информация. Изменения 4А и 4Б също ги подкрепяме и ние бихме искали екологичните измерения да бъдат взети предвид и да се направи анализ на разходите и ползите. Това е причината, поради която сега с очудване констатираме, че някои други политически групи, в частност НП, са съгласни е, с включване на точка е, в преамбюла по 4А, но не и по 4Б. Е, за момента запазваме позицията си. Благодаря. Давам думата на Франсуаз Гростет. Благодаря. Доста неща бяха казани, включително от Рая Юзо, нашата контрадокладчица. Искам да се спра само на два-три момента. Тук не става дума да измисляме изначално системата на фармакологична бдителност. Просто е необходимо да рационализираме системата за наблюдение, която съществува и да се откликва на проблеми, които се констатират. Някои от моите предложения бяха възприяти в компромисните изменения, те бяха съгласувани с колеги сега, защо се маха думата surveillance интенсив на френски, т.е. интензивно наблюдение? Това понятие може да влуди пациента. Фармакологичната бдителност не е направена да плаши пациентите, а за да бъдат те уведомени. Но все пак трябва да се пази необходимото съотношение между ползите и а, вредите и а, да не се накланят везните в полза на рисковете, като по този начин се създават проблеми на пациентите. Що се отнася а, до съобразяването защитата на околната среда? Да, разбира се, Необходимо е един ден наистина този въпрос да го анализираме, но това не е част от фармакологичната бдителност. И за това не е редно този въпрос сега да бъде уреждан. Е, смятам, че точка в преамбюла е достатъчна. Но наистина комисията може да бъде е, замолена имам предвид Европейската комисия, един ден а, е, да се замисли сериозно по този въпрос и да внесе проект. Нямам какво да кажа допълнително. Всичко, което исках да изтъкна, бе казано от други колеги. Искам да кажа, че много съм доволна от това, че се визират лекарствата за редки болести, както и генеричните лекарства. Благодаря, госпожо Гростет. Госпожа Род Берент. Благодаря, госпожо председател. Имам две забележки и след това ще се опитам да ви спечеля за някои изменения. Първата ми забележка е свързана с темата околна среда. Винаги във връзка с законодателството за лекарствените средства сме се опитвали да включим и този аспект опазване на околната среда, въздействие върху околната среда. Може би това не е възможно най-подходящото място, но аз все пак държа да е, отбележим и този аспект. Колежката Първанова е, има възражение, но е, ние не желаем да забраняваме е, медикаменти и лекарствени средства. Тя самата говори за хормони, други говориха за антибиотици. Антибиотици. Вие знаете, че независимо от високите разходи е, при проучването на въпроса все още не можем да се опрем на абсолютно сигурна информация. Но същото можем да твърдим и по отношение на климатичните промени и по редица други въпроси, по които нямаме готово решение, нямаме е, нищо патентовано, така да се каже, но аз държа е, именно на този аспект и смятам, че той трябва да бъде включен. По отношение на указанията, опътването за пациентите и листовките. Е, Петър Ли се спомена това. Да, аз е, изчетох много добре текстовете, не сме особено щастливи. Добре, е, не сме щастливи и с първоначалното предложение на комисията, което предвижда този срок от 18 месеца. Добре, правната служба забранява поемането на някакви задължения, защото знае, че, така да се каже, инициативата е в комисията. Ние също времено не сме възпрепятствани да предложим нещо друго. Ако естествено комисията пожелая да приеме нашето предложение, ще бъде чудесно. Ще се спра и на още два въпроса, свързани с изменения, които аз самата съм внесла, които може би някои от колегите не са разбрали. Става дума за 72-77. и 77. Е, това е комитета е, за оценка на риска. Консултативен комитет. Докладчикът смята, че държавите членки би трябвало да са представени в този консултативен орган и всяка държава е, член да изпраща своя представител. А, ние имаме една поговорка а, в Германия, а, като а, казваме, че по този начин а, се постига точно обратното. Превръщаш козела в градинар. Не става дума за това. А, дали ще бъдат представени всички държави членки или не. Въпросът е, че е, в продължение на години същите тия държави членки и техните, е, да кажем, експерти е, от компетентните им органи не желаяха да инвестират повече, не желаяха да направят отстъпки. Е, имайте предвид, че няма нужда да ги възнаграждаваме за бездействието и за отказа да предприемат каквито и да било действия, които бяха абсолютно наложителни. Освен това, държавите членки са достатъчно представени в, кажи речи, всички е, общностни органи, консултативни групи и така нататък на европейско равнище. Няма нужда сега да правим нов е, консултативен орган с всички представители на всички държави членки. Много, много ви моля да ми помогнете тези изменения да минат през ситото тук при нас. Друг е въпрос какво ще каже съветът. Съветът може да подкрепи първоначалното предложение на комисията. Освен това, второто изменение, за което споменах, 72, става дума за избирането на изпълнителния директор. Зная, че и тук е, има различни мнения. Аз не съм абсолютно съгласна с всички е, служители, сътрудници е, в иерархията на европейските институции. Разговаряла съм с всички е, комисари и отговорни лица на европейско равнище във връзка с начина по който се обявяват конкурсите и се провеждат тези конкурси. И виждам, че междувременно има 600 е, е, ръководители на отдели които получават е, е, много добро заплащане е, и това са 600 души и същевременно тук се предлага и изпълнителният директор да стане ръководител на съответния орган или съответното компетентно сведно. И това означава отново нови ръководни постове, ново възнаграждение за съответния пост и така нататък. Ние в никакъв случай няма да успеем да получим за този пост добри кандидатури. При всички положения не най-доброто от комисията или най-доброто от другите институции ще кандидатства. Имайте предвид, е, че състоянието в е, така, директората е, е сложно и затова, независимо от факта, че осъзнавам, че най-вероятно това ще бъде, така да се каже, на празно усилие, ми се струва, че е хубаво да обърнем внимание на факта, че ние се нуждаем за този орган, е, именно от най-добрите специалисти за тази агенция. Е, имайте предвид е, агенциите, създадени на европейско равнище. Нямам нищо против хората, които работят в тях, но през цялото време аз се питам всъщност е, какво правят хората там. Разбират ли наистина защо е създадена агенцията е, и защо изпълнителните директори трябва да имат категория 15-16 в е, така, рамките на нашата иерархия и да получават огромните заплати. Много ви моля да ме подкрепите. Благодаря. Госпожо Родберент, е, господин Парньо. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Е, поздравления за работата на нашата докладчица госпожа Линда Макеван е, извън. Не, искам да благодаря на всички контрадокладчици, които положиха много усилия за усъвършенстване на директивата и на регламента. Знаем, че когато бяха внесени проектите на директива и регламенти, мнозина си помислиха, че е, ще се стигне до подронване на европейската система на фармакологична бдителност. Но струва ни се, че измененията, компромисните изменения, които сега се представят на нашето внимание, позволява текстът да бъде е, обратно уравновесен. Това е само един етап е, в нашата продължаваща битка за по-широка фармакологична бдителност и по- категорична защита на европейските граждани. Искам да се спра на един въпрос, който е, ми се струва изисква допълнителна работа е, в идните години, а именно съотношението на силите между държавните органи и фармацевтичната власт, така да се каже. Е, мисля, че не сме стигнали много далеч. Там разбирам, че беше необходим компромис за това, че не са достатъчни държавните средства и тази недостатъчност и за в бъдеще ще бъде причина да не можем да контролираме добре извършителите на лабораторни услуги. Но Линда Макеван в своите доклади, в своите доклади засяга въпроса за интерпретирането на данните. Я смятам, че лабораториите сега се поставят в неудобно положение и ние в идните години би трябвало да не им позволяваме да стават жертва на конфликти на интереси. Това е много важна тема, мисля е, много интересен въпрос е, и той не е далеч от е, станалото с свинския грип в Европа и ваксините за него. Благодаря. Давам думата на госпожа Макеван. След всички тези много заслужени похвали. Аз искам също да благодаря на контрадокладчиците, на служителите, на сътрудниците, които миналата седмица работиха е, много, също на секретарията да благодаря за техните усилия и работа. Нямам какво толкова да кажа. Мисля, че имаме съгласие. По въпроса за околната среда, е, малко слабички сме с това, че е, слагаме само точка в преамбюла. Има колеги, които са тук от 15 ти на години и тези 15 години е, те знаят, че ние само говорим, но нищо не правим. Питер Лиза не е тук вече, но някои изменения призоваваха комитетите по фармакологична бдителност да се занимават с екологичните последствия. Мисля, че това не е правилно. Сега бихме искали поне е, Агенцията за околната среда да се занимава с този въпрос. А, смятам, че трябва в по-висока степен тази агенция да бъде привлечена към изпълнението именно на тази задача. По въпроса за уведомленията от пациентите, знае, че някои хора са нервни. Е, обаче там, където съществуват тези подходи, системата работи и компетентните органи не са били претрупани с оплаквания. Всъщност, доста ефективно е да има такива уведомления, включително и за посредниците. Що се отнася за хомеопатичните е, препарати 246 и 247 е, изменения, мисля, че тук фармакологичната бдителност трябва да се прилага и за това аз не подкрепям тези изменения. С това изчерпвам по-голямата част от въпросите. Надявам се утре сутринта да гласуваме ефективно. Благодаря. Припомням, че утре заран гласуваме юни гласуваме в пленарно заседание. Минаваме към последно последния въпрос, включен в дневния ред. Госпожа Вестланта отсъства. Може ли да дам думата на колегата, който ще я замести? Това е господин Йоргенсен. Да, благодаря ви. Замествам колегата, който не може да присъства. Идеята на тази резолюция е да се забрани в включването на турбин в приложение 4 на директивата 95.2. Ще започна с малко предварителна информация за това какво е тромбинът. Тук говорим за един ензим, който може да се извлича от кравта на свине и едрия рогат добитък. И този ензим е природна съставка от кръвта на бозайниците и той често се описва като крайното звено в процеса на съсирване на кръвта. С други думи, това е ензим, който позволява кръвта да се съсирва. И точно за това, когато имате рана, тя започва да зараства. В хранително-вкусовата промишленост той се използва да се слепват парчета месо в едно парче месо и затова се нарича местно лепило или лепило за месо този тромбин. Само по себе си това вещество не е опасно. И за това комисията иска да позволи това вещество – в изолиран вид това вещество не е опасно, обаче проблемът е с използването на това вещество. И, за съжаление, последиците са твърде неприятни. Затова ние смятаме, че не трябва да се позволява използването на тромбин. Ще ви дам три основни довода срещу използването на тромбин. Първо, въпреки факта, че веществото не е само по себе си вредно за здравето, то може да има много сериозни последици за здравето, много опасни последици. Един от рисковете от използването на месо в производство на храна е това, че има много бактерии, които се размножават и оцеляват на повърхността на месото. Колкото е по-голям повърхността на месото, толкова по-голяма е вероятността да се разпространяват и да оцелят бактерии, такива като салмонела, например. И това е сериозен проблем. И когато имаме вместо едно парче месо, ние имаме много парчета месо, които са слепени, то тогава съответно нараства и риска. Другият довод е, че това може да доведе до ситуация, в която вие в крайна сметка може да заблуждавате потребителя – Факта, че вие продавате едно парче месо, което представите като едно парче месо, а реално това са много парчета месо, това е нещо, което не е ясно на потребителя. Тук нямаме прозрачност и този проблем би могъл да бъде решен чрез етикетиране, но за потребителя ще е много трудно да разбере защо нещо, което изглежда като парче месо, всъщност са парчета месо, които са слепени заедно. Европейската комисия го прави непряко, защото комисията казва, че не се позволява да се прилага тромбината за месо, което се сервира в ресторанти. Но ако не може да го позволите в ресторанти, защо трябва да се позволява използването на тромбина другаде? И последният довод, доколкото знам, няма никакви основателни причини да се позволява използването на тромбина. Няма никаква реална полза от това. Ние виждаме отрицателните последици, но никой не може да каже кои са положителните последици. И аз се съмнявам, че има голямо търсено страна на потребители за такива продукти. Не съм чул потребители да казват, че ние искаме да купуваме такова слепено месо. Аз се срещам доста с потребители, до сега никой не е казал. Ние искаме да купуваме месо, никой тях не е казал. Ние искаме да купуваме месо, което всъщност са слепени къщата месо. Така че явно няма търсен. Но има една група, която иска това да стане и това е групата, която от тези производители, които искат да правят пари, като продават отпадъчно месо на потребителя, който ще преглътне това отпадъчно месо. И всичко това води до ситуация, в която много потребителски сдружения са много критично настроени в много страни. Със сигурност в Швеция и в Германия е така. В медиите също така се отразяваше този въпрос и се показваше как Европейският съюз се опитва да доведе до една ситуация, в която производители ще извличат пари за сметка на потребителя. Аз съм против това ние имаме възможност, благодарение на Лисабонския договор, да спрем нещата, преди да са стигнали до края и разчитам на вашата подкрепа. Така че, накрая ще обобщя. Това е вещество, което води до заблуждаване на потребителя и има потенциални, силно негативни последици за здравето поради размножаването на бактерии. Има и други сериозни недостатъци и мисля си, че основното е, че няма съмнение, че ние трябва да и избягваме всяка възможност да се използва тромбината. Разчитам на вашата подкрепа. Благодаря ви. От е, своя страна е, бих казала, че напълно споделям тази позиция. Госпожа Юсо поиска думата. Bueno, muchas gracias. Eh, yo como fui ponente... Благодаря много. Аз бях докладчик Сянка по хранителните добавки и затова искам да взема думата. Да, директивата 92 95 извине, 952 позволява промяна в приложенията и точно за това говорим в момента. Казва се, че за да може да се използва дадена добавка, необходимо е да бъдат изпълнени редица критерии. Първо, безопасността. Европейския орган по безопасността на храните казва, че този ензим е бил проучен, има становище, издадено на 27 април 2005 година и там се казва, че няма проблеми. Вторият момент е, че продукта трябва да бъде полезен за потребителя. Разбира се, това се вписва в изискванията към крайния месен продукт. И в съответствие с директивата за добавките, там се казва, че не трябва да има вреда за потребителя. И точно такъв беше доводът на докладчика. Разбира се, наистина може да има заблуждение на потребителя. Но трябва да има надлежно етикетиране. Затова, ако потребителят иска да използва този нетоксичен продукт, И ако не се използва този продукт в ресторантите, аз не смятам, че има заблуда на потребителя. Мисля, че просто това е един упрек като причина да не се допусне този продукт. И има изискване за ясно етикетиране. Аз не мисля, че потребителят може да бъде заблуден. Този въпрос преди това се разглеждаше, когато се извършваше реформа на законодателството за добавките. Нямаше никаква забрана за използването на подобни ензими. Не смятам, че има достатъчни основания да се подкрепи позицията на докладчика. Мисля си, че може да се приеме проекто директивата. Тази директива охваща 20 други хранителни добавки. Да, има доводи, че може че трябва да не се допусне използването на този продукт, но за мен тези аргументи не са състоятелни. Казва се, че може да бъде заблуден потребителя, но трябва да има задължително етикетиране, така че потребителят ще знае, че купува парче месо, което включва това местно лепило. И разбира се, вие не може да сервирате такива продукти в ресторанти. Така че не смятам, че има сериозни доводи да се каже не на проекто директивата, господин, господин Шлютер. Благодаря много. Съгласен съм изцяло с докладчика. единствената цел на този продукт е да се продава този продукт на потребителя. Това е единствената цел. Нещо, което не е парче месо, но трябва да изглежда като парче месо. И някъде с много древни буквички на етикета ще се казва нещо, но потребителят няма да мисли за това, че това парче месо е слепено от парченца месо. Така че тук наистина не става дума за химикали, които са отровни или токсични, но има риск, че в процеса може да има замърсяване, че този продукт ще се разваля по-бързо и това ще вреди на потребителя. Ще се увеличи и бактериологичния риск. Тоест, има риск и на това, че срокът на годност ще бъде съкратен. Аз мисля, че това е просто един показателен, пробен случай. Имаме нещо, което само по себе си като че ли не е рисковано, но ние трябва да помислим каква е целта на законодателството и целта на нашето законодателство за храните е да не се допусне потребителя да бъде заблуждаван и той да купува неща, които са добри за потребителя. И никой от аргументите срещу това не отговаря на тези принципи. Мисля, че това трябва да бъде един пробен случай – едно изпитване. Нещо, което не е забранено и нещо, от което потребителя не умира, не трябва да се смята за безобидно. Ние трябва да защитаваме това, което казва договорът и законодателството. И много е важно в този случай ние да покажем, че тук има голям риск от това потребителят да бъде заблуден. Потребителят не иска този продукт. Добре, ако въведем мерки за контрол, да проверяваме дали ресторантите не лъжат, кой ще плаща за това? Отново потребителя. Мисля си, че трябва много ясно да кажем не. Госпожа Род Берент. Благодаря, госпожо председател. Естествено, че ще се използва в ресторантите. Всички знаем, да. Има и други подобни случаи. Поглеждам в посока към някои приятели, които отдавна а, така се опитват а, да направят нещо във връзка с а, хранителните добавки. И мисля, че се нуждаем наистина от истински скандал. А, би трябвало, в крайна сметка, да забраним и това напречно рязане на костите, защото би могла да изтече е, една течност, която не знаем точно как ще се отрази на продукта и също времено е отвратително. Съгласна съм с колегата, който го каза. Да, наистина е противно. Е, има два аспекта. Първият е свързан с здравето. Какво ще стане с повърхността на различните е, слепени части, които не могат е, да се подлагат на термична обработка? Става дума, в крайна сметка, за отпадъчни материали, за части от тялото на животното, които при нормални обстоятелства никой няма да е консумира една трета от животното се преработва за храна на животни, но времено ние имаме някакви е, емоционални съображения, поради които забраняваме животните да се хранят с храна, приготвена от е, животински продукти. А тук нямаме никакви нито етични, нито емоционални съображения, нито съображения свързани с здравето на хората. И ето на, комисията изведнъж предлага допускането на тромбина. И да ми се каже, че същевременно трябва да повярвам, че в портвайна е имало тромбин и в други е, напитки. Е, а също времено е, аз си мислех, че съм, така да се каже, един от най-добре информираните потребители. И с е, изкуственото сирене върху пицата и един куп други скандални истории. Uh, да кажем, в е, Испания е, във връзка с пестицидите. Ние доказахме, че сме абсолютно безпомощни, когато е, умолително кършим ръце и казваме, ще се използват само хубави съставки, само хубави продукти, които не вредят на потребителя. Кажете ми, моля ви се, тази комбинирана шунка, която се състои от парченца месо и желатина и какво ли не още. Да, добре, това е, така да се каже, честният вариант на продукта. Но инак, допуснем ли тромбина като залепващо средство при месото и допуснем ли този вид продукт е, залепеното месо на пазара, тогава отваряме вратата за злоупотребата. Виждам голям проблем. Страхувам се, че колегите преди 12 години не бяха тук, когато ние бяхме изправени пред огромната, тежката криза в хранително-вкусовата промишленост. Става дума за това, което потребителите виждат, което преживяват, което знаят и което им дава една увереност и сигурност, че те използват продукти, които не вредят на здравето им. Колеги, би трябвало да знаете това, когато се застъпвате и пледирате за е, един или друг продукт и за допускането му до пазара. Не бива да се допуска. Същото въжи и за е, други продукти. Не говорим тук за отцветители или за подобни. Благодаря. Съгласна съм с всичко, което казва Дагмар и за това ще бъда кратка. Хората купуват парче месо. Ако кажете на потребителя, това, което ви купувате, са едни остатъци, отпадъци, които са слепени, никой няма да иска да го купи. А начинът по който се представя този продукт е такъв, че потребителите с удовлетворени ще купуват този продукт. Така че тук имаме заблуда. Но може би това, което е още по-важно е, че има нарастване на възможността от заразяване и това може да доведе до сериозни инфекции. За мен това е много по-важно, отколкото заблудата на потребителя, което само по себе си вече е лошо. И ако се произвеждат такива продукти за хора, които ще ги купуват. Мисля, че това е въпрос свързан с човешкото здраве, нещо, за което ние носим отговорност. Аз не мога да подкрепя това предложение. Ние трябва да съгласим с тази резолюция и се надявам, че Европейската комисия ще разбере, че потребителите не искат да бъдат заблуждавани, те искат да знаят какво точно потребяват като храна. Благодаря. Напълно се присъединявам към това, което каза Дагмар Рот Берент. Защото не знам как можем да твърдим, че защитаваме потребителите, да искаме доверието на европейците и е, да допускаме подобна практика. Това ми се е, струва недопустима. Е, сега, е, господин директор, ще защитите ли тази гледна точка? Благодаря, госпожо председател. Трудна задача, но пък важна. Най-напред е, във връзка с здравето и рисковете за здравето на е, потребителите. Както каза господин Йоргенсен, стана дума, става дума за естествен продукт, който съществува в кръвта на животните и той сам по себе си не създава рискове за здравето на потребителите. Рискът от сглобяването на няколко парчета месо и по този начин да се увеличи риска от зараза с салмонела е очевиден. Но на производителите се пада да управляват този риск, защото има и други продукти, които. са опасни в това отношение, създават аналогични рискове. Същия риск създават Например, смелените меса, където много повече внимание обръщат на безопасността производителите. Именно те са отговорни. Ако има проблеми, те ще са виновни. Euh, значи, те са длъжни да предприемат мерки, за да следят да няма повишен риск от зараза с салмонела или стафилококи при излизане на този продукт на пазара. Знаете, че директивата предвижда сред критериите за допускане на адитив разумната технологична необходимост. Разумна. Или допустима, е приемлива. Технологична необходимост. Значи, функцията на този тромбин като лепило се допълва и от стабилизиращите му функции, защото той спомага за свързването на протеините. И всъщност по този начин месото става много по-издържливо, повече отколкото месото, което в естествения си вид се опакова. Сега може да има съображение за и против. Естествено, има меса с не така добри органолептични качества, но от санитарна гледна точка нещата са изчистени и тук цената е, е много по-ниска а, месо за печене, а, което не е цяло парче, а, е по-ефтино, отколкото цялото парче месо за печене. А, има полифосфати, караженати, които вече са а, разрешени като добавки. Ние дори в домашната си кухня използваме жълтък, белтък от яйце че даже и плазма, за да а, извършваме такива свързвания. Госпожо Гростета, сигурен съм. Не знам вие по коя кухня готвите, но може би правите пастети, е, пастети от зеленчуци, пастети от е, месо и използвате белтък, е, за да свържете отделните елементи. Не знам точно вие по коя национална кухня готвите, но използвате такива вещества с аналогични функции, макар и не тромбин. Сега, важен момент е този с заблудата на потребителя. За първи път в нашето законодателство включваме някои елементи за предотвратяване на подобна заблуда. Първо, не се допуска използването на този елемент от ресторантите и от кетеринговите фирми. Значи става дума само за продукти, които ще бъдат опаковани и предлагани на крайен потребител, т.е. чрез супермаркетите и другите магазини. Второ, на етикета ще пише слепено месо. А, сега, с малки или големи букви ще се изясни допълнително. Това а, може да бъде посочено в страни, за да а, знае потребителят, че не става дума за цяло парче месо, а за парче, което е слепено от по-малки парченца. l'origine de l'espèce animale. После а, животинския вид, от който е получен а, тромбинът а, дали е свински или говежди. Това също трябва да бъде обозначено, защото е необходимо по религиозни съображения. Има а, продукти, които се използват за същите цели, но не са добавки. И в момента не се знае а, от какво животно са извлечени, и което създава религиозни проблеми за мисюлманите, за индуистите, които не ядат говеждо, защото за тях кравата е свещено животно. За момента нямаме обозначение на происхода, т.е. на животинския вид. За първи път посочваме необходимостта от такава индикация, което според нас ще доведе до по-голяма прозрачност и това ще означава по-широка информация за потребителите, кои, които могат да избират на основата на тази по-широка информация. Сега. Е, вярно е, че е, има проблеми с ресторантите. Е, не можем да отричаме, но е, законодателството за ресторантите и неговото спазване се следи от е, държавите членки. Е, трябва да се е, проверява от техните компетентни органи дали е, те използват месо, което не им е разрешено. Това е общ принцип и в общностното право. Значи, ветеринарно-санитарните инспектори, когато проверяват тези ресторанти и столовете, трябва да е, следят е, подобни продукти да не се използват е, при приготвянето на ястията там. Ако позволите, а, този текст да мине, а, това ще бъде момент, на който ние ще настояваме много пред държавите членки. Защото ако е, допускаме продажбата на продукти, където се използва този ензим само на крайни потребители, никой не иска да се стигне до скритото използване на подобни продукти в ресторантите. И накрая, е, може би тези доводи няма да ви се сторят убедителни, но тук има три критерия в директивата. Първо, да не се създават здравословни проблеми за потребителите. Тук сме наясно. На второ място, разумна технологична потребност и е, да няма а, заблуда на потребителя, да няма заблуда на потребителя. Това са трите критерия, които а, е, предписва директивата а, трите критерия, с оглед на които предлагаме на вашето внимание и на вниманието на държавите членки този проект. Благодаря. С голямо съмнение ви слушах, но ви благодаря все пак за разясненията. Господин, от името на господин докладчика давам думата на колегата за заключителни думи. Да, няма да повтарям всичките си доводи. Само ще направя някои бележки във връзка с казаното от колегите от комисията. Ще започна с комисията. Вие казахте, че няма риск. Аз също казах това в моето първо. Казах, че няма риск, който е свързан с самото вещество. Рискът е свързан с използването на този ензим. Мисля си, че вие също го признахте. Вие казахте, че това е риск, който отраслът е длъжен да сведе до минимум но тук не става дума само за това, че отрасъл е длъжен да минимизира риска. Но това също е задължение на политиците и на Европейската комисия. Това е нещо, което ние правим през цялото време. Аз мисля, че това всъщност е доводът в полза на това да не се одобри това вещество, нещо, което ние искаме. За законодателство за храни. Там се казва, че всички хранителни добавки трябва да водят до полза на потребителя. А вие през цялото време говорихте срещу доводите, посочени от мен и колегите. Вие не изобщо не посочихте никакви предимства. Вие посочихте, че продуктът ще бъде по-ефтин. А по какъв начин това ще се гарантира? Добре, качеството на месото ще бъде ниско, но ние дали ще го знаем това? дали ние наистина ще имаме повече продукт или просто производителите ще имат по-голяма печалба? Каква е ползата за потребителя? Всъщност, ние не виждаме никакви доказателства, че продуктът ще бъде по-ефтин. Той може да бъде